Possiamo allora cominciare i nostri lavori. Колеги, нека да започнем съседанието. Първо, бих искал да кажа, че се заснема, а, извинете, се излъчва по интернет това заседание и за това преминаваме към 10-та точка от дневния ред, институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи или ЕКПЧ. Изключително важна тема, защото предизвикателството, свързано с ратифицирането на Лисабонския договор, ни доведе и до този въпрос, който е много важен за нашата комисия Европейския парламент и Европейския съюз трябва да се присъединят към този конвенция. Има въпроси, разбира се, които възникнат. Те ще бъдат повдигнати днес по време на заседанието, за да сме сигурни, че сме обсъдили всичко свързано с ратификацията. Имаше дебат и в нашата комисия, и в Комисията по граждански свободи, като знаете, работата ни е сходна. Така че е работено по въпроса. Господин Хариги, който е докладчик по темата, е най-запознат. Господин Гала от Комисията по основните свободи също е работил по тази тема. Имаме много експерти, освен това, от национални и европейски институции, както и от университети. Господин Вандер Линден, председател на Камер Дестенден и генерал от Нидерландия, няма да е тук, защото трябва да бъде на погребението на външния министр на Холандия. И така, как ще процедираме? Първо ще изслушаме едно резюме на от страна на докладчика, господин Хореги. Нямаме много време. Така че ще помоля ораторите да имат предвид, че ще ги прекъсна на 15-та минута. След това трябва да кажа, че и колегата от Комисията по основните свободи ще има само 5 минути за да се изкаже и след това давам думата на отделните експерти. Ще има също така и възможност за задаване на въпроси. Давам думата на господин Хаореги. Благодаря, господин председателю. Надявам се да мога да се вместя в времето, което ми дадохте. Първо искам да ви благодаря за присъствието. Това ще бъде един изключително важен ден за всички ни. Надявам се също така той да бъде и много интересен. Въпросът, свързан с присъединяването на Европейския съюз към конвенцията, извън политическите и правните си аспекти, има една техническа а, сложност, която би трябвало да бъде взета предвид. Защо се събрахме днес? Защото половин дозина експерти биха могли да ни дадат яснота и да ни дадат възможност да се вгледаме в отделните технически детайли и да разрешим голяма част от проблемите и съмненията, които имаме свързани с това присъединяване към конвенцията. А, много се радвам, че мога да кажа, че вчера комисията, извинете, Европейската комисия, прие мандата за водене на преговорите по присъединяването към конвенцията. Надявам се да можем да зададем и въпроси на комисаря Рединг някъде по обяд ще дойде тя тук и ще можем да я попитаме какво съдържа този мандат. Вчера официално бе открит или бе дадено началото на един много важен период. Тоест, началото на този мандат, който ще ни даде възможност накрая да се присъединим. Европейският съвет трябва да одобри единодушно а, този мандат за преговори. Надявам се това да не отнеме много време, може би месец, два максимум. И ако не възникнат някакви осложнения, а може да възникнат, това трябва да ви го кажа още сега, защото може би ще има държави, които ще изразят възраженията си, поне аз така съм чул. Та, ако нещата бъдат решени на ниво съвет. Се надяваме съветът единодушно да приеме документа следващия месец, надявам се, седмици дори, и тогава вече започват да тъкат истинските преговори. Какъв е процесът на преговорите? Това ще обсъдим и днес. Като погледнем част от неяснотите, които съществуват, трябва да спомена първо лицата, които ще преговарят, т.е. преговарящите и с кого ще преговарят те. Надявам се по време на неформалните разговори това да бъде обсъдено и с експертите също. А, Кинга Гао, от името на нейната парламентарна комисия за граждански свободи и външни работи също е излязла с едно становище по отношение правата на човека, защото знаете, те имат и подкомисия за правата на човека. Да, те ще изразят своето становище по преговорите. Първият елемент обаче е свързан с въпроса кой ще преговаря от наша страна и кой ще преговаря от страна на конвенцията. Дали държавите членки и 47-те члена на съвета или пък ще се даде някакво общо съгласие или пък, съве, или пък Европейският съюз ще се присъедини като една цяла общност. Как да включим а, нашата уникалност в този въпрос, защото ние не сме една единна държава, ние сме нещо като огромна държава, съставена от по-малки такива. Така че в становището се казва, че и в конвенцията, и в протоколите, всички текстове са тези, към които ще се присъединим, но не всички държави членки са подписали всички протоколи на тази конвенция. Само два протокола всъщност са подписани от всички държави членки. В Лизабонския договор се казва, че не може да се променя с задна дата или с настояща дата становище на държава членка по някакъв въпрос. И ако Европейския съюз иска да се присъедини към други конвенции, как може да го направи, без да нарушава тази неутралност, която се налага от Лисабонския договор? Такъв дебат тече и в Комисията по външни работи, по различните предложения за изменения, където се призовава Европейският съюз да се присъедини към цяла серия от органи, които са създадени на базата на ЕКПЧ, но не са част от самата конвенция. Например, Комитета за а, правата на човека, за предотвратяване на изтезанията и така нататък. Те са част от а, самата конвенция, но са създадени под нейната шапка. Следователно, трябва ли Европейския съюз да се присъедини към всички тези органи? Комисията по външни работи поне така иска. Един от административните аспекти на конвенцията също изисква а, някои решения да бъдат взети. Например, знаете, че ние се финансираме от БВП на държавите членки, но това не може да стане в конвенцията, защото държавите членки вече имат своите вноски към тази конвенция. Освен това, как ще изберем съдиите? Има различни конкурентни процедури. Трябва ли да има система на изслушвания, например, както избираме комисарите в Европейската комисия? Или пък парламентът трябва да използва член 155, извинете, 255 от договора за създаването на Европейския съюз. И за това, може би, трябва да поговорим. Кой ще представлява Европейския съюз в комитета на министрите? Как можем да гарантираме, че държавите членки на Европейския съюз не, започнат, не започват да се съдят в Страсбург. Една друга. Ако погледнем член 344 от договора за Европейския съюз, ще видим, че там пише, че арбитражните методи би трябвало да се използват преди да се заведе дело от една държава членка срещу друга. Т.е. трябва да има арбитраж. Как да заложим необходимите норми за използването на Страсбургския съд? Какви предварителни стъпки би трябвало да бъдат предприяти, за да може държавите членки да разрешат нещата на ниво национални съдилища или на ниво европейски съдилища? ако има нарушения на правата на човека, ще ги считаме ли за извършени от самата държава членка или от Европейския съюз? Това също е един въпрос, който трябва да получи своя отговор. Когато има дело заведено срещу държавата членка, то тогава съди ли се целият Европейски съюз или само тази държава членка? в съда? Трябва ли да имаме някакъв протокол, който да управлява взаимоотношенията между страните? Тоест, има изключително много въпроси. Аз нахвърлях само някои от тях, за да покажа техническата сложност на въпроса и какви високи очаквания имаме към днешния ден. Бих искал да благодаря на колегите от секретарията, които ни помогнаха. Благодаря всички за това, че дойдохте. Председателят. Благодаря, благодаря, че се съобразихте с времето. Всъщност, вие разполагате с 15 минути. Сега искам да дам думата на госпожа Гал, която е докладчик по становище от Комисията за граждански свободи. Благодаря. Радвам се, че можем да участваме в това изслушване. Благодаря ви за поканата. Проведохме два големи а, дебата по този въпрос в Комисията по гражданските а, свободи. Въпроса, който непрекъснато възникваше, е какво ще даде на гражданите присъединяването, каква е добавената стойност – Изключително важно е да подчертаем тези въпроси и да намерим отговори на тези въпроси, когато говорим за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Важно постижение, по мое мнение, е че имаме задължителна харта за основните права по Лисабонския договор и имаме задължение Европейския съюз да се присъедини към конвенцията. Ние приветстваме, че протокол 14 към конвенцията е ратифициран, т.е. пътят е проправен за присъединяването на Европейския съюз към тази конвенция. Ние добре знаем, че всички държави членки вече са ратифицирали са страни по тази конвенция. Набраната скорост през последното десетилетие трябва да доведе до присъединяването на Европейския съюз като юридически субект. Интересно е как е един нов субект може да се присъедини към конвенцията. Ние всички знаем, Това е много важно за създаването на а, зона на права на човека, правосъдие на целия континент, а, в цяла Европа. За европейските граждани трябва да подчертаем, и затова аз ви моля, когато обсъждаме тази тема, да подчертаем за нашите граждани, че, че присъединяването ще създаде по-голяма последователност в правната система на Европейския съюз и ще предостави на Европейския съюз допълнителни инструменти за прилагане на правата на гражданите. Трябва да видим как всичко това ще действа на практика. Съществуват най-различни очаквания, най-различни идеи. И за това ние вчера на нашето заседание предложихме като важно да разпространим информация от комисията, както и от държавите членки за добавената стойност за от присъединяването към конвенцията и как гражданите могат да се ползват от този инструмент, за да не създаваме погрешни очаквания. Читам също, че присъединяването ще доведе до една кохерентна система от And, uh, практика на съда в сферата на спазването на основните права, засилено от сътрудничество между националните uh, съдилища, съда на Европейския съюз и съда по правата на човека. Има и правни институционални въпроси, а, които бяха подчертани по време на дискусията. Искам да подчертая, че по време на преговорите е много важно тези институционални въпроси да намерят адекватно решение да бъдат намерени верните отговори, тъй като в противен случай ще създадем объркване и ще затрудним самото присъединяване. Наред с това е важно да подчертаем, че техническите, правните въпроси пречките в това отношение не трябва да забавят процеса и не трябва да се използват като извинение за продължаване на преговорите. Т.е. трябва да намерим адекватни отговори. В комисията Либе се говорише и за това, че присъединяването към конвенцията засяга не само европейските институции, но и гражданите. За това парламентът трябва да бъде ангажиран в целия процес на водене на преговорите, да бъде информиран на всички етапи от тези преговори. Искам да подчертая в заключение, че е важно да има надежна информация, основни насоки, как да ползваме този инструмент тогава, когато той вече ще е на наше разположение. Благодаря. Сега преминаваме към самото изслушване. Ще се опитаме да обобщим изложените аргументи. Трябва да видим техническите аспекти от присъединяването и връзките между органите, които се занимават с тези въпроси. Давам думата на професор Антонио Паписка, преподавател в университета в Падуа. C'è un tasto, no? Ecco. Decía que es un gran privilegio participar en la audiencia de este Parlamento dedicada al tema de la adhesión de. Важно е да за мен, че участвам в това изслушване, посветено на присъединяването на Европейския съюз към конвенцията от 1950 година. Искам да поздравя на моят сънародник, който е докладчик по този въпрос. Моят лайт мотив е дългия път, който Европейския съюз пое за осигуряването на правна сигурност в сферата на защитата на човешките права. До 1970 година Съдът на Европейския съюз се въздържаше от подобна защита. От 1970 съдът в Люксембург пое нов път в своята практика, като установи определени критерии и параметри, които знаят те а, бяха потвърдени от Махстрийския договор от 1993 година и те сега са основните принципи, на които почива правото на Европейския съюз и те са основните принципи, залегнали в правните системи на държавите членки. Това са принципи, които а, инспирират международни конвенции, преди всичко конвенцията от 1950 година. Въпреки този безспорен успех, общото впечатление е, че общността още не е достигнала нужното ниво на правна сигурност по такъв важен и чувствителен въпрос, като защитата на основните права. Този недостатък не само засяга списъка от права и свободи, които трябва да бъдат защитени, но и дефинирането на техния обхват. Затова тук се говори съвсем основателно за е, някаква приторианска защита. Има две възможни е, писти за действие. Присъединяване към Римската конвенция, която е прията в съвета на Европа и е, формулирането на независим инструмент на Европейския съюз. Двата варианта са опитвани. По първия вариант през април 1979 година комисията постави въпроса за присъединяването пред съвета. Едва през март 1994 от съда беше поискано да даде становище по въпроса. Становището беше дадено през 1996 година, 29 март и там Съда почерта конституционните измерения на такова присъединяване и необходимостта от промяна в първичното законодателство в договорите. С влизането в сила на Лисабонския договор в началото на декември Европейският съюз придоби статут на юридическа личност, което отвори пътя за присъединяването към тази конвенция. Това означава и придаване, приемане на юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека. Тези действия бяха потвърдени в Ница през 2000, 2004 година, когато и с прокламирането на Хартата за основните права но тогава а, този инструмент нямаше задължителна сила. Той беше само една а, морална политическа декларация. Сега важността на този документ нараства, защото той е предвиден в Лисабонския договор има юридически обвързващ характер. След влизането в сила на Лисабонския договор през 2009 година на 1 декември Европейският съюз ще има два задължителни инструмента за защита на правата на човека, както и два международни съда, които ще следят за спазването на тези права. Ясно е, че Европейският съюз е направил една гигантска стъпка напред в тази област, защото преминава от недостатъчна правна сигурност до пълна правна сигурност, до засилена правна сигурност и гражданите на Европейския съюз могат да приветстват факта, че този дълъг път, който беше започнат през 1970 година от Съда на Европейските общности, доведе до най-добрия възможен изход през 2009 година. И така, аз считам, че сега е настъпил момента да помислим поне участие, ако не е изцяло, за институционалните и процесуални връзки между съда в Люксембург и съда по правата на човека в Страсбург. В проекта за резолюция правилно се подчертава тази връзка. Нещо друго, което трябва да бъде подчертано, е да се определи кой от двата, двете съдилища, дали този в Люксембург или този в Страсбург, ще бъде допълнителният. Тоест, към кой един гражданин, който е жертва на нарушение на правата му, трябва да се обърне, когато считат, че за това е виновна държава членка или институция на Европейския съюз. Мисля, че тук отговорът е ясен. Първо, трябва да се отправи жалба до съда в Люксембург и след като бъдат изчерпани всички възможности, може да се отправи жалба и към съда в Страсбург. Това отговаря на принципа на субсидиарност в международното право, т.е. да се използват всички възможности на по-низко ниво, преди да се премине към по-високата инстанция. В Римската конвенция е подчертано, че всички тези възможности трябва да бъдат изчерпани преди а, да се обърне към а, съда, който е като най-висша инстанция по този въпрос. Институциите Държавите членки прехвърлиха част от своите компетенции към Европейския съюз и упражняването на, на тези права също е прехвърлено. В проекта за резолюция се казва, че съдът в Люксембург ще има ролята аналогична на Върховен съд в държава членка по отношение на съда в Страсбург. Друг въпрос, който трябва да разгледаме е участието на национален съдия в кавички от името на Европейския съюз в различните органи на съда в Страсбург. Тъй като когато има молба, жалба срещу дадена страна по Римската конвенция съдя от съответната държава трябва да участва в разглеждането на тази жалба срещу страната. Трябва да има съдия от Европейския съюз, когато делото е, е срещу Европейския съюз, държава от Европейския съюз. И този национален съдия трябва да информира за правото, което се прилага в неговата страна. Той трябва да осигури пълната необходима информация, която да позволи на съдиите да вземат подходящото решение. В проекта за резолюция се казва, че съдията, назначен от името на Европейския съюз, трябва да участва на равна нога с останалите съдии. Ясно е, че Европейския съюз ще може да представя един списък от е, кандидати, от които да бъде изберен, избран един е, човек, който да играе тази роля. когато а, има дело заведено срещу Европейския съюз в съда в Страсбург, окончателното решение трябва да бъде съобщено на Комитета на министрите на съвета на Европа, който трябва да осигури изпълнението му. Това е върховен междуправителствен орган и се подкрепя от посланиците на страните от съвета на Европа в ежедневната му работа. Те са хората, които трябва да гарантират изпълнението на съдебните решения. Освен това, трябва да има и представител на Европейския съюз с право на глас. Този представител трябва да участва в заседание на съвета на Европа, когато се разглеждат съдебни решения срещу държави членки с оглед да гарантира изпълнението на тези решения. Това е необходимо, за да има пълна информация и яснота. Трябва да видим към кой инструмент да се присъедини Европейският съюз. Дали конвенцията се изменена с протоколи 11 и 14 или към факултативните протоколи. Въпреки, че Съюзът не е задължен да се присъедини към тези факултативни инструменти, мисля, че господин Хауреги е прав, като предлага, че Европейския съюз трябва да се присъедини към протоколи 1, 4 и 12, тъй като правата, които са посочени в тези протоколи са много важни и може да има случаи на тяхно и нарушение от страна на Европейския съюз. За това е в интерес на европейските граждани присъединяването към тези протоколи. Трябва да видим дали присъединяването ще стане под формата на независимо споразумение или пък чрез изменение на договора. След 1 юни 2010 е датата за влизане в сила на протокол 14. Логиката е, че измененият текст предлага възможност за участие на Европейския съюз. Както и да е, при всички случаи трябва да избягваме паралелни инструменти. Тоест, трябва да обединим всички условия за присъединяването в един общ текст, който да бъде прият от Европейския съюз. Аз споделих някои общи мнения. Сега искам да се спра по-конкретно на предложението за резолюция, което е от особено значение за съда, и за гарантирането на по-голямата ефикасност на правната сигурност, която се придобива чрез присъединяването на Европейския съюз към Римската конвенция. В член 11 се а, говори за проблеми в а, сегашната а, римска система, Римска конвенция и необходимостта от реформирането на тази система предвид на многото на брой жалби, с които трябва да се справи. От а, декември има повече от 9000 жалби, които изчакват в съда в Страсбург. На 1 юни ще влезе протокол 4 Целта му е да подобри ефективността на съда, но това усъвършенстване ще се окаже недостатъчно, защото ще подобри нещата само между 20-25% по преценка на самия съдът, е, съда. Протокол 14 разделя същия брой на жалбите между същите на брой съдии. трябва да се предвиди намаляването на тази бройка при някои формирования на съда. Съда признава сам, че има ограничения, свързани с прилагането на 14 протокол. Между Министерската конференция през февруари разгледа въпросите за в бъдеще. Това стана в Лакен. Ние се надяваме, че това ще даде база за размисъл. Можем да намерим решение обаче за една нощ. И а, в заключение трябва да кажа, че е необходимо да обмислим една задълбочена реформа на съда, тъй като без такава Европейският съюз няма да може да се възползва изцяло от по-голямата правна сигурност, е, към която се стреми Лисабонския договор. Искаме да подчертаем идеята, подчертана в доклада на господин Ауригим, че трябва да осъзнаваме критичното положение на съда в Страсбург е, и Европейският съюз да участва изцяло в реформата на съда. Благодаря, господин професор. Ако имате писмен текст на изказването си, ми се иска да го раздадем на останалите участници. Особено някои участници бяха много интересни. По този начин, понеже ви задължавам да сте кратки, ще можем да се запознаем по-задълбочено с вашите мисли. Много моля всички оратори да спазват 15-те минути. На 14-та минута ще почуквам, за да ви припомням, че ви остава по една минута. Сега давам думата на господин Антонио Паписка, преподавател в университета в Падуа, катедра към ЮНЕСКО, права на човека, демокрация и мир. Благодаря, господин председател. Много се е писало по тази тема, така че аз ще обобщя само няколко идеи. Ще ви представя съвсем накратко подход, който бих нарекал системен, за да може да се разбере значението на това събитие. След това ще кажа няколко думи по техническите аспекти тези, които вече бяха повдигнати. Е, бих казал, че чрез присъединяването към Европейската конвенция Съюза влиза официално в най-напредналата регионална система на прави, правата на човека. А трябва да се подчертае, че Съюза вече е започнал да влиза в универсалната система, тъй като е част по конвенцията на ЮНЕСКО за защитата на многообразието на културите. И сега в момента договаря присъединяването към Конвенцията на Обединените нации за правата, правата на хората с увреждания трябва да се държи сметка за това откриване на Европейския съюз на, а, в областта на правата на човека, на общите права. Но участието на Съюза в функционирането на две системи регионално система европейска и универсална, ще укрепи естествено и двете. Присъединяването, искам да го подчертая, към конвенцията е историческо събитие, което стига отвъд хоризонта на самото европейско пространство, защото самата ефективност на международното право на правата на човека като такова ще спечели и на регионално и на универсално равнище. Трябва да се припомни, че от няколко години в официалните документи на Обединените нации и други международни инстанции се открива позоваването на международна правова държава, International Rule of Law на английски, това трябва да се прилага вътре в самите международни организации, а не само в държавите. Европейския съюз ще осъществи, да го наречем така, по най-пълен начин този принцип, като се подложи на на, на съд, на, на ресора на един свръхнационален съд. Така че тук не става въпрос за нещо друго, освен за диалог между две големи европейски а, инстанции. Това означава, че ще се подчини една, едно свръхнационално тяло на друго свръхнационално тяло, което всъщност се явява е, свръх-свръхнационално. Ето това са нови елементи, които са нови включително и за теорията на много сложните а, е, организации. Това е доста очудващо, но е изключително положително. Ще ви оставя писмения си текст, но се опитвам сега да е, направя резюме, искам да кажа, че Европейския съюз сега се явява на среща с конвенцията, с вече придобито известно е, право е, в пласа на правата на човека. Е, тези придобивки ги споменавам в текста, но нека да припомня началото, нека да припомня проекта, е, на Алтеро Спинели. Ако си спомните член четвърти от този проект за Конституция, ще намерите това, което всъщност не счетем в Лисабонския договор и в хартата на основните права. Така или иначе, по време на тези придобивки в правото на Европейския съюз, можем да посочим членове първи и втори от Лисабонския договор. Там се казва, че Съюза се основава на човешките права. Моето тълкуване е, че член 2 от този договор е основното правило, което има всъщност учредителен обхват или представлява основата за хартата защото там всъщност е, самата харта на социалните права на работниците е, стигат до много по-високо равнище. Ето това е всъщност основното правило на първичното право на Европейския съюз и това трябва да се подчертае в момента на присъединяването. И още няколко думи за културната специфика на Съюза запазването, съхраняването на идентичността на Съюза като такъв и на юридическата уредба, на правната уредба на съвета. Тук става въпрос за протокол номер 8, който е напълно ясен. Споразумението за присъединяване трябва да отрази необходимостта да се съхранят спецификите на Съюза и на правото на Съюза. Така че тук се разграничава идентичността, както казах току-що, на Съюза като цяло и самата правна уредба на Съюза. Наследството на Съюза се изразява в хуманното и културното наследство на Европа и от, на него се основават всъщност ненакърнимите права на човека и се основават върху демокрацията в Европа. Така е записано в договора. Хартата също се, се позовава на духовното наследство и на развитието на Съюза с оглед на културното многообразие. Мотото на Съюза е единство в многообразието. И именно този плурализъм а, се фокусира върху достоинството на човека и интегритета и върху основната позиция на семейството в обществото. Съхраняването на тази идентичност освен в текста на самия акт за присъединяване, може да бъде предмет на приложение на анекс под формата на декларация, в която да се спомене факта, че още от 2007 година Съюза е част по, е страна по Конвенцията на ЮНЕСКО за промоцията на културното многообразие. Няколко практически приложения за две минути. Това са всъщност е, моите предложения е възоснова на цялата литература, която съм изчел. Процедурата за присъединяване е посочена ясно в член 218, става въпрос за съвета и за парламента. Акта за присъединение би трябвало да има формата на договора, не на протокол. По официални причини е, самия съюз представлява юридическо лице, международно юридическо лице, което не е по-низко от това на държавите. Така че в преамбюла на този договор трябва да се посочат да се посочи универсалната декларация на правата на човека, Системата в Европа на правата на човека е единствената регионална система, чиято конвенция, учредителна конвенция, всъщност не се позовава изрично на първичните източници на международното право на правата на човека, докато това се намира, например, в арабската харта, в африканската харта. Така че трябва да се възползваме от този повод за да се препотвърди правотата на човешките права, така както е установена в правните източници на първичното право. Присъединяването към протоколите няма да бъде автоматично. Трябва да се разграничат нещата между протоколите, които се позовават на запазените права от хартата, тези, които са така или иначе ратифицирани от всички, там трябва да се присъедини, и протоколите, които са ратифицирани само от някой. Тук само се осмелявам да кажа, че бихме могли да разгледаме хипотезата за два или три протокола – А, трябва да мислим също за това, че работата в Страсбург ще се увеличи след присъединяването. За това съдиите на Съюза трябва да имат същите правомощия, като останалите съдии, защото трябва да може да се развие съдебната практика на съда, като разбира се се привнесе културната специфика. Това е специфика и в социалната, и в културната, и в правната област, и в економическата област на Съюза защитниците и държавите членки в процесите пред съда в Страсбург. За тях трябва да предвидим участието на Съюза. Що се отнася до участието на Европейския съюз в органите на съвета на Европа, в комитета на министрите, представителството на Европейския съюз трябва да се осигури от комисаря. А в парламентарната асамблея съветът, е, съюза трябва да бъде представен от делегация на Европейския парламент. И накрая, извън съдебните процедури и институции, омбудсмани, национални комисии за човешки права, би трябвало да се предвидят в декларация или в протокол, които да бъдат приложени към споразумението за присъединяване като инструменти за превентивна гаранция и като необходимо, за да се облегчи работата на Страсбургския съд и на Люксембургския съд. Господин председателю, благодаря ви. Бих искал да ви благодаря не само за ясното и конкретно съдържание на вашия доклад, но освен това спечелихме 5 минути. Сега можем да преустановим изказването на нашите експерти, за да преминем към размяна на мнения и дадем думата на депутатите, които искат да се изкажат. Имаме 15 минути за тази размяна на мнение. Господин Деви го иска думата. Благодаря, господин председател, и благодаря на професорите Паписка и Ридуехо мисля, че всичко това хвърли доста интересна светлина върху темата и точно за това трябва да послужи нашето изслушване. Хора с вашето равнище на познание, на темата и на опит могат да ни помогнат именно да обогатим доклада на господин Хореги, който се опитва в случая да осветли тези сложни въпроси пред комисията. Вярно е, че в този парламент доста се е, е, доста се вълнувахме около това присъединяване и се водеха битки. От дълги години, казва го и на господин Паписка, вие говорите за Спинели и за проекта за Конституция. Напълно сме съгласни за около хартата на основните права. Според нас това ще бъде крайната стъпка, крайната точка на това пътешествие до там. Господин Бердрехо каза нещо много интересно. Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията е възможност, повод да излезем от критичната ситуация. Как бихме могли всъщност да намерим решение за излизане от затрудненията на съда? Какво трябва да бъде поведението на Съюза? по тази ситуация. Вие споменахте това, но бихте ли могли да задълбочите тази тема? Защото, въпреки че съм бивш член на съвета на Европа през 70-те години, се опасявам, че доста неща са се променили от тогава и не знам дали са се променили към добро или към лошо. Господин Месър Шмидт, имате думата. Благодаря, господин председател. Имам въпрос Каква е необходимостта да се присъединим към Конвенцията за правата на човека като съюз? Защото това споразумение всъщност ще отрази само конкретни конкретни аспекти. Не искаме да знаем защо се налага това, след като всичко трябва да се транспонира в националното законодателство в по-голямата случаи от казусите има национални съдебни решения, а всички държави членки са членове, са страни по конвенцията. Затова се питаме дали наистина е необходимо да предвидим такива казуси, такива случаи, при които властите на Европейския съюз ще бъдат предмет на това право. А, може Дадахте, дадахте действително примери, при които самите държави или самата администрация може да бъде предмет. И така, моят въпрос е следния. Действително, каква е необходимостта Съюза да се присъедини към конвенцията? Сега давам думата на господин Хаореги. Ако добре съм разбрал, господин Паписка, вие гледате благоприятно на това парламент, Европейския парламент да участва в парламентарната асамблея на съвета на Европа. ние имаме някои съмнения по този въпрос. Разбираме добре, че държавите членки на Съюза вече са представени там. Сега дали се налага една допълнителна делегация от Европейския парламент към парламентарната асамблея, не знам, според нас не е непременно необходимо. Възниква проблем. Например, за избора на съдиите. Естествено, че искаме да присъстваме. Как може да се комбинира конкретното присъствие в парламентарната асамблея и съответния избор на съдии? Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Благодаря на всички, които взеха думата до момента. Мисля, че наистина ще бъде изключително интересен днешния ден. Не бива да забравяме, че решението за присъединяване, или поне да се опитаме да се присъединим към ЕКПЧ, е коит про кво. По отношение на решението, хартата да стане задължителна. Част от нас бяха а, част от конвентите, които създадоха и учредителните договори и хартата, така че си спомняме колко деликатни бяха тези въпроси за някои държави, включая държавата, която аз познавам най-добре по този въпрос, свързан с а, задължителния характер на хартата на фундаменталните или основните права. Договорът заявява, че е, Европейския съюз е длъжен да се присъедини. Все едно това не подлежи на дебати. Но не мисля, че много разумно, дори бих казал неразумно, и това беше една отстъпка, след като французите и холандците отхвърлиха договора от 2004, та казва, че решението за присъединяване се взема единодушно. и със съгласието на Европейския парламент. Да, разглеждайки този въпрос, трябва да кажа, че трябва да се опитам да изградим един силен консенсус между държавите в съвета по този въпрос. За това би ми било интересно да чуя експертите, в смисъл какво мислят те. Смятат ли, че ще има спорове между отделните държави, които биха усложнили вземането на едно такова решение за присъединяване? Освен това, бих искал да чуя дали силата и качеството на хартата биха могли да бъдат гарантирани, ако се присъединим към ЕКПЧ. А сега, що се отнася до комитета на министрите? Съгласни ли сме, че Европейската комисия е тази, която би трябвало да представлява Европейския съюз в този комитет? Това също е един въпрос, който парламента трябва да изясни. Благодаря. И аз искам да добавя, казва председателя, един въпрос към тези, които чухме до момента. Може да не е свързан точно с двете изказвания, които изслушахме до момента, но аз така или иначе смятам, че другите експерти, не само евродепутатите, могат да го обсъждат. Да, в член 6 от Лисабонския договор е записано, че присъединяването не променя правомощите на Европейския съюз. Какво означава това? Какви са ограниченията, които ще се наложат? Тук се казва, че текстовете на хартата не нарушават правомощията на Европейския съюз. В случая говорим за Европейската конвенция за правата на човека. Има ли някакви ограничения, ограничения, извинете, по отношение на хартата на основните прави или не? Какво точно означава това изречение? Не знам на кого да дам първо думата, господин професор. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря първо на въпроса, зададен от господин Девиго, по отношение на състоянието, в което се намира съда на правата на човека. Това е записано и в годишния доклад, с който излязоха те. Та, може ли да се подобри ситуацията? с присъединяването на Европейския съюз, защото той пък е подписал Виенската конвенция. Реформата, от която се нуждае това съдилище, е една коренна, коренна промяна и тя е свързана с политическата воля на държавите. Има и технически проблеми, разбира се, които могат да бъдат преодоляни, но те могат да бъдат преодоляни само посредством политическа воля на страните. Считам, че Европейският съюз като страна би имал тази политическа воля и това ще ни помогне, според мен. Не смятам обаче, че всички държави членки или всички страни по а, а, тези документи а, имат такава воля. Ще спомена Русия. Русия, например, иска да забави влизането в сила на 14 ти протокол. Така че такъв вид политически позиции могат да се появят отново, когато започнем да говорим за реформата на съда. И съм убеден, че волята на Европейския съюз ще бъде ясна при воденето на преговори и при насърчаването на тази реформа. Още един въпрос, свързан с това дали е необходимо да се присъединя Европейския съюз към конвенцията. Ние сме се питали, много граждани се питат, много експерти се питат, необходимо ли е това. Не би трябвало да е задължително според мен, защото тъй като Европейския съюз има харта на основните права, която е правно задължителна и обвързваща, и тя се прилага от съда, на европейските общности, но това се допълва и от Римската конвенция, към която сме страна отделно и съда в Страсбург. Това дава една много добра правна сигурност. И това е прекрасно. Трябва да бъдем удовлетворени от това. Огромна стъпка напред е това. Нямахме никаква правна сигурност и сега имаме двойна правна сигурност, ако мога така да се изразя. Мисля, че гражданите на Европейския съюз могат само да бъдат удовлетворени от тази си правна сигурност. Това е всичко. Благодаря. Euh, euh. Благодаря. Необходимо ли е присъединяването или не? Европейския съюз като такъв е система, която, как да кажа, решава, има гаранции вътре в себе си, но по този начин гаранциите ще дойдат от свръхнационална инстанция. Така че това пак е темата за правовата държава. В международната система именно това е важно, че присъединяването към конвенцията във всички случаи укрепва цялата система на правата на човека и съответно засила позицията на гражданина. Това е процес на подобряване на правната и политическа система. Член 6 имаше такъв въпрос. Не, не променяме правомощията на Съюза. Обаче междувременно тези правомощия се обогатиха, например в областта на правата на човека, с социалните права и економическите права. Социалната харта има пълна юридическа сила. Така че в Европейския съд има економически права, които не са от ресора на Страсбургския съд. Така че трябва да се запази тази система на правомощия на Европейския съюз в тази област. Сега, що се отнася до участието в Парламентарната асамблея на съвета на Европа? За разлика от съдята в съда. Там съдята трябва да участва пълноправно. Докато в парламентарната асамблея това ще е участие ад хок, т.е. когато има обстоятелства. Да речем, при избора на съдята или при други точки в дневния ред, които засягат съюза. Аз не, не виждам някакво осложняване на нещата. Е, гледам просто голямата тема на демократизацията на международните организации, на системата на международните отношения още по-тесни отношения за каузата на международната демокрация. Ето това виждам аз. Каква е тежестта за Съюза, ако се присъедини? И, и каква тежест ще допринесе за Страсбургския съд? Сега, тук говоря като граждани на Европейския съюз. Личното ми мнение е следното. Трябва да се предвиди, че Съюза ще помогне на Страсбургския съд като ресурси, като човешки ресурси, като материален ресурс, ресурс и това трябва да се уточни в протокола. Благодаря. Благодаря и аз. Преминаваме към втория кръг на изслушванията на експертите. До 11 часа ще продължи тях. Ще изслушаме първо Норберт Пол Енгел, който е издател на Европейския журнал или списание за фундаменталните права. След това професор Жан Пол Жак от Страсбургския университет а, и господин Дешутер, професор в университета от Лювен. И така, давам думата на професор Норберт Пол Енгел. Uh, Herr Präsident, uh, Господин председателю, благодаря за това, че ме поканихте. Искам да кажа, че е голяма чест за мен да се намирам в една и съща зала с такива известни учени. Е- аз не съм професор, много се извинявам. Аз съм практик и а, почетен доктор. Просто съм издател на едно правно списание, правно издание. Преди обаче да стигна до съда на човека и неговата административна независимост, нека да ви, да ви кажа какви според мен са плюсовете Европейски съюз да се присъедини към ЕКПЧ. В случая не говорим за присъединяване към съвета на Европа, а за присъединяване към една конвенция, която е по-специална. Какво е по-специалното? Правата на човека не се предлагат иерархично, а държавите, които са страни по тази конвенция, всички те работят заедно, за да извършват надзор на прилагането и зачитането на основните права във всички държави. Ето защо е, не говорим за намеса във вътрешните работи на нито една от държавите членки. Според мен има три основни предимства при това присъединяване. Първо, ще има по-голяма демократична легитимност. Член 52, освен това, от ЕКПЧ споменава стандартите на Конвенцията за правата на човека в съображенията и господин Жаке ще ме поправи, ако бъркам, но това, което бе споменато за хартата е, че юрисдикцията и тълкованието от Съда за правата на човека също влиза в, това, в този обсек. Та... Днес Европейският съюз вече е обвързан от прецедентното право на Страсбургския съд непряко посредством държавите членки и пряко в своята аргументация и посредством факта, че държавите членки са страни по тази конвенция, Европейския съюз непряко е обвързан от а, този съд и неговите решения. Какво стана в случая с Босфора? Не се каза, че ще се оттеглят прекратят решението, докато не се отговори на определен стандарт от страна на СЕО. Каза се, че има еквивалентност. Но тази презумпция за еквивалентност на Люксембургския и Страсбургския съд и тяхното прецедентно право е оборима. Та, Страсбургския съд би могъл във всеки един момент да отхвърли такова едно решение. Да, присъединяването на целия Европейски съюз показва, че Европейския съюз вече не е само обект на наблюдение, а става действащо лице по време на това наблюдение. Затова съм тук по отношение на независимостта на съвета за правата на човека. Говоря за административна независимост, за независимост на служителите и бюджетна автономия. Какво бих искал да предложа в крайна сметка? То е да се включи една условие във вашата резолюция. Едно условие за това присъединяване, а, за да може това условие да бъде изпълнимо в краткосрочен плат, план, извинете. И така че да няма никакви пречки по пътя на съвета на Европа да се справи с въпроси, свързани с административната независимост. Генералният секретар на съвета на Европа от 1998 година насетне има правомощия има, решение, има право да вземе решение по отношение на служителите, които биват назначавани. Това означава, че определени свободни места не могат да бъдат заети, защото генералният секретар се опитва да си наложи волята на съда. Това се вижда и в протоколите на ПАСЕ госпожа Шнахенбергер беше в парламентарната асамблея тогава, не като е министър, но тъй че зададе въпрос по този въпрос и получи отговор от генералния секретар. Това е записано в протоколите. Сега, съдята, например, не може да си избере секретар. Делегират му някой от генералния секретариат на съвета на Европа. Един вид всички са под... напряко подчинени на генералния секретар. Та, да, за да се работи ефективно и ефикасно, както всички знаем, трябва човек да има а, някаква положителна работна среда, която поне да бъде да отговаря на минималните стандарти. Представете си, че работите а, на едно бюро и зад вас зе една пропаст. Така някак си изглеждат нещата по-настоящем за съдиите в Страсбург. Сега политическите аспекти. Генералният секретар на съвета на Европа се избира от ПАСЕ. Тоест, това е едно политическо решение. Вие знаете, че за да се спечели един такъв избор, човек трябва да се представи, трябва да лобира, трябва да обяви, че ще извърши определени действия, след като бъде назначен, за да може да убеди някоя и друга национална делегация да го подкрепи. Та, лице избрано по този начин, след всичките тези действия, на такава ключова позиция като тази, защото това е позиция, която би могла да се равнява с позицията, длъжността на министър. Та, ако това лице има такива правомощия, върху назначаването на служители. Това е абсолютно необичайно. 1950 година немският конституционен съд успя да се освободи, така да се каже, от намесата на Министерството на правосъдието на Германия. И не мисля, че, примерно, Италианския конституционен съд ще позволи министъра на правосъдието да му казва кого да назначава и кого да не назначава. Та, за това си мисля, че като условие за присъединяването, Европейския съюз би трябвало да заложи едно такова условие. Условие да се зачитат международните стандарти за независимост и независимост на назначаванията в административен план. Нещо, което се случи и което е, противоречи на конвенцията, е свързано с това как започна да се прилага тази конвенция. В самото начало, през 49-50 година, когато се разработваше тази конвенция, държавите членки считаха, че държавите членки ще могат да бъдат прилагани посредством съда, посредством съдилищата. А, но пък държавите още не бяха готови да направят европейски конституционен съд. Започна се с една комисия, която щеше да разглежда отделните жалби, щеше да анализира съответните въпроси, да повдига правни въпроси и да отговаря или да излиза с доклад. Всичко това трябваше да става при закрити врата. След това тази препоръка отиваше в ком... трябваше да отиде в комитета на министрите, това са външни министри и на базата на този доклад комитета на министрите щеше да каже да, има или не, няма нарушаване правата на човека съдът, който бе създаден по-късно, играеше нещо като странична, допълнителна роля, т.е. те можеха да предприемат действия единствено и само, когато засегнатата страна прехвърляше или им подаваше някакви казуси или пък когато комитета на министрите го правише. В предишния текст на Конвенцията правата на човека, 37 член, се казва, че секретарията а, на комисията извършва работата и ставаше дума всъщност за секретарията на съвета на Европа. Така че генералният секретар на съвета на Европа предоставяше на комитета на министрите служители, които да извършват тази дейност. Това никога обаче не е било записвано за съда. И генералният секретар не е, е председател на съда, нито на неговата администрация. И това е ясно. Мисля си, че ако Европейският парламент намери някакъв любезен начин или мек начин да каже всичко това, и успее съвсем ясно да покаже, че ще се присъедини към конвенцията единствено и само ако съдът има пълна независимост и се спазват международните стандарти за независимост, то това би било прекрасно. Интерамериканския съд в Сан Хосе, Коста Рика, той има точно такива правомощия и административна независимост. Може да се постигне междуинституционално споразумение, има текстове, които могат да се използват, за да се изготви такъв тип условия. Аз с удоволствие ще ви подпомогна. Сега по отношение на бюджетната автономност или бюджетната независимост, нормална практика за международните съдилища е да имат проекто бюджет, който сам да изготвят, сами извинете да изготвят, този проект бюджет след това да бъде изпратен на органа, който взема решение. В случая Страсбург това трябва да е комитета на министрите. Никой друг не би трябвало да може да поправя този бюджет, например генералния секретар, преди комитета на министрите да е взел решение. Сега не казвам, че съвет, извинете, че съда трябва да получи всички пари, които си поиска. Не, чисто и просто казвам, че институциите трябва да си имат съответни правомощи и роли и те трябва да бъдат зачитани. И че тези правомощия трябва да бъдат ясно записано. Спомням си, че Европейския парламент имаше известни съмнения в един момент дали а, желанията на СЕО, що се отнася до тълкования, свързани с а, постове на юрист-лингвисти, дали са необходими всичките тези юрист-лингвисти. Та, тогава съдът СЕО излезе с съответна аргументация пред вас, защо има нужда от толкова броя юрист-лингвисти. И тогава вече Европейският парламент, защото бе убеден от съответните аргументи на Съда на Европейските общности, разреши 16 юрист-лингвисти да бъдат назначени. Ето това имам предвид аз тук. Що се отнася до министрите? Направо е невероятно как биват третирани съдиите след 1998 година. Получават една обща сума, това е нещо като годишен бюджет, който може да бъде намален с 10%, ако съдята е бил болен 3 дни. Ако пък е бил болен 3 месеца, то тогава наполовина. Парите му се взимат, ако пък е бил болен 6 месеца, всички пари му се взимат. Това бе ситуацията до съвсем скоро, що се отнася до средствата, с които разполагат съдиите. Сега вече има нещо като заплата. Така че явно нещата върват в правилна посока и бе включен в Лакинското споразумение един параграф, че съдът трябва да има определена независимост. Считам обаче, че това ни дава една малка възможност, леко открехната вратата и Европейския съюз трябва да използва този момент, в който се присъединява, да даде пълна независимост на този съд. Една пълна независимост, която е необходима, за да се гарантира качеството на а, юриспруденцията. Много е важно съдиите да се чувстват независими, защото само тогава те могат да изпълняват добре своите служебни задължения. Благодаря. Grazie anche per l'estrema concretezza dei problemi che lei ha sollevato e delle opportunità. Благодаря за конкретния начин, по който подходихте към проблемите и за решенията, които подхвърлихте или предлагате на съвета и на парламента. Сега ми се иска да дам думата на професор Жан-Пол Жаке, преподавател в университета в Страсбург и почетен генерален директор към съвета на Европейския съюз. Благодаря, господин председателю. Искам да отговоря на въпроса, който зададахте. Защо присъединяването не променя правомощията на Европейския съюз и какво значи това? Това означава чисто и просто, нека да ви дам пример, че факта, че Европейския съюз трябва да спазва религиозните свободи, това не означава, че има право да приема директива или регламент върху религиозните свободи. Факта, че се спазват човешките права, не дават на Съюза правомощия да издава законодателство по всички въпроси. Това иска да каже законодателя. Нищо друго. Съюза упражнява онези правомещи, които му се дават от договора. Нищо повече, но спазва правата. Друг въпрос. Действително съдилищата всъщност спазват достатъчно правата на човека, защо тогава да се присъединяваме? Просто защото има актове а, на Съюза, например регламентите, т.е. те не идват от националните а, е, законодателства. И освен това, защото всеки въпрос, който е свързан с общностното право, последното решение принадлежи на Съюза на европейските общности, а не на националните законодателства. Така че може да има такива правни актове, които да могат да се атакуват от друг съд. Сега, по същество и съвсем набързо. Други оратори го казаха. Какво всъщност а, предоставя присъединяването? Европа така или иначе прилага вече конвенцията. Значи, какво в повече? Минимален стандарт по хартата и по член 6 всичко се спазва. Но какво добавя присъединяването. Микрофонът е изключен. Просто правото на жалба на частните лица. Частното лице може да атакува акт на Съюза пред външен съдебен орган, т.е. Страсбург. Просто Съюза се подлага на външен контрол, така както и държавите се подлагат на външен съд. Сега, що се отнася до въпроса на докладчика за преговорите? Разбира се, че ще се водят от комисията, защото договора предоставя на комисията монопола за външните преговори. В рамките на а, преговорите всички държави членки са обвързани, така че държавите членки не могат да, взем, да имат собствен глас. Това е класическия случай за договарянето на международни спогодби. Сега, кога, според мен, договорите трябва да се ограничат до стрикно необходимото. Да се променя конвенцията, да се привнасят някакви декларации, фантастични декларации за допълнителни права и така Всичко това е загуба на време. Всички други държави, които не са държави членки на Съюза, трябва да бъдат убедени. Ако искаме преговорите да траят цели векове, може. О, обаче, ако не искаме, моят съвет е стрикно необходимото и да не се променя нищо друго, освен най-необходимото в конвенцията, защото иначе действително всичко това ще потъне в пясъците на безразличието. Второ, обхвата, полето на самото присъединяване. Присъединяването ще се приложи към какво? Тук просто мимоходом ще отбележа, че присъединяването ще контролира и политиката за външни работи. Това е област, която не се обхваща изцяло от Европейския съд. А и това е доста интересно. Към кои протоколи трябва да се присъедини Съюза? Аз съм доста в страни от визията, според която трябва да се присъединим само към а, онези, които са ратифицирани от всички държави членки. Защо? Защото Съюза има различна правосубектност от държавите членки. Защото ако Съюза ратифицира един протокол, този протокол се прилага само за Съюза, а не е задължителен за националните държави в рамките на техните строго национални правомощия. Така че Европейския съюз, ако не е ратифицирал определен протокол, тази нератификация ще си остане, т.е тя, този протокол ще се прилага само за чисто държавните, чисто националните полета. Сега, не защото не разполага с правомощия, може да се допусне не спазването на правата. Нека да взема примера на докладчика. Поздравявам отличния, отличния му труд. Но, например, за смъртното наказание. Не защото Съюза не прилага смъртно наказание, не трябва да се ратифицира този протокол, защото вижте споразумението за екстрадиция между Европа и а, Штатите. В този протокол има клауза, според която не се екстрадира лице, когато има риск от смъртно наказание в Штатите. Така че спазва се забраната на смъртното наказание. Нашия приятел ми го си спомня при редакцията на хартата, винаги е имало някакво страхотно объркване между да притежаваш правомощи да извършиш нещо и да имаш задължението да спазиш едно право. Нека да дам друг пример. Когато се прие земеделски регламент за начините на изколване на животните в кланиците тогава, нямаме правомощия върху религиозните свободи, обаче забелязахме, че ако не се предвидят изключения за ритуалните методи на а, изковане, тогава нарушаваме някакво право. За това, според мен, трябва да се присъедини Съюза към всички протоколи, които отговарят на гарантираните основни права от хартата. Същото равнище. тъй като това присъединяване събужда всички лоши тенденции. Чувам всички речи на хората, които се противопоставяха преди това и сега млъкнаха заради договора. Но сега техническите проблеми отново ги събуждат, именно за да подадат такива аргументи. И се казва, че трябва да се изключи първичното право. Тоест, Страсбургския съд не трябва да контролира договорите. Това е доста забавно. Германия също може, примерно, да изключи основния си закон всички държави и членки се подчиняват на контрола на техните конституции от Съда на европейските права, така че няма никаква причина Съюза да избегне това. Освен това, има съдебна практика, която показва много добре, че така или иначе договорите не са актове на Съюза, а са актове на държавите членки, а те могат да бъдат преследвани колективно за нарушение. Така че тази идея просто не, не държи. Другите сериозни аргументи. Да не се внася в съда всичко, което опира до разпределението на правомощията. Това вече е национален проблем. Тоест, щях да кажа национален, просто защото е вътрешен на Съюза. Не трябва Страсбург да решава какви са правомощите на Брюксел. Това е в един вид. Мисля, че Оливия Дескутър ще говори малко повече за това, но основното правило в тази област е следното да се позволи на частното лице да преследва или държавата членка, или съюза. В край... А може съюза, когато реши, че има проблем на правомощия, сам да реши да се определи защитник без никакво препятствие. Ако се реши, че действително има проблем с общностното право, отива в съда. Има много примери, но трябва да се избегне системата Босфор от, от случая Босфора където Ирландия всъщност се преследваше за акт на Съюза. И в крайна сметка Ирландия защитаваше Съюза. Къде е всъщност равнопоставеността? Когато става въпрос за Съюза и Съюза е поставен под въпрос, не може Съюза да се защитава през а, а, устата на някоя друга държава членка. Така че имате осъждане, имате присъда, която е солидарна, а, солидарна присъда срещу съюзи, срещу държавата членка и те да се оправят. Ако не могат да се оправят, да отидат в Люксембург. Люксембург има последната дума за разделението на правомощията. Последният проблем, който е също проблем, това е монопола на тълкуването на съда. Нашия съд, големия съд, съда притежава монопола на тълкуването на правото на съюза. И ни се казва, че Страсбург ще тълкува правото на Съюза. Мисля, че тук първо трябва да се посочи, че има принцип. Европейския съд за правата на човека казва няколко пъти, че не е тълкува националното право. Не тълкува съответно и правото на Съюза. Това е факт. Просто го взима такова каквото е и такова каквото е тълкувано а ако случайно го направи, ако сгреши, ако го направи лошо, да не забравяте, че определенията не са окончателни. В крайна сметка, след това властите на Съюза могат да кажат, а, много лошо са тълкували нашето право, осъдили са ни, защото било а, противно на, на конвенцията, обаче са сбъркали, защото нашето право означава това. И по този начин ще се поправи грешката. Но най-добрият начин е да се мине чрез метода на изчерпване на всички вътрешни пътища за обжалване. Ако има пряка жалба от частно лице пред Люксембург, тогава трябва да отиде първо пред Люксембург, преди да отиде в Страсбург. Това си е, е основно правило, първото нещо, което научава един ученик по конституционно право. Ако обаче се яви това лице пред национален съд, тогава системата е проста трябва да се съобрази с искането за приодициално питане пред Люксембург, защото става въпрос за правото на Съюза. И ако това не се направи, значи, че не са изчерпани всички вътрешни пътища и тогава вече жалбата е допустима в Страсбург. А ако го направи, а Националният съд обаче каже, откаже приодициалното запитване, Значи първо става въпрос за валидност. Има нарушение на правото на Съюза. Съдебната практика също задължава, когато се говори за общностен акт, който е атакуван, не сме задължени да се отиде директно в Люксембург. И може да има такова приодоциално запитване. Така ли иначе това не въжи за всички казуси. И ако съдята откаже, не е ли нарушено правото на а, справедлив процес? И ако се отиде пред Страсбург, Страсбург няма ли да каже не искам да разглеждам делото по същество, но установявам, че не сте използвали метода на приодициалното запитване, така че сте нарушили правото на справедлив процес. Има много аргументи в съдебната практика от Страсбург, които водят до такова заключение. Може би може да се уточни евентуално какво означава този метод, макар че съдебната практика е достатъчна. Сега, по пътищата на жалбите. И изключването на обжалване между държавите членки е очевидно. Обаче за третите държави това е необходимо. Нека да си да кажа все пак, че Русия ратифицира протокол 14, така че действително Съюза може да се присъедини. Сега, да, на жалбите на частни лица. Това го говори и в текста си. Мисля, че нещата трябва да са безкрайно прости. Не измислите някакви системи, при които частното лице трябва да подаде жалба в Люксембург с преодоциално запитване пред Страсбург и така нататък. А ако искате процеси, които да трябва 20 години, които да струват скъпо, това е най-добрият начин. Оставете частното лице да реши какъв е интересът му. В крайна сметка, ако ми струва много скъпо и реша, че ми е сложно, няма да отида в Страсбург. Но ако реша да отида през Страсбург, да бъда свободен да го направя. Сега, що се отнася до участието? Мисля, че в преговорите трябва да се каже, че искаме пълноправен съдя, трябват еди колко си съди. Не може да се отиде на едни преговори с наведена глава и да кажем искаме малко. Не, иска се всичко. Освен това пък съществуват решения, резервни варианти, ако действително се сблъскаме с нежеланието от страна на държавите членки. Ще заключа, господин председател, като кажа следното. Присъединяването представлява връщане на право, което е било отнето, откраднато от частното лице. Защото когато държавите членки бях, имаха правомощи, например, в селско-стопанската политика, лицата можеха да отидат в Страсбург, за да се оплачат от законодателството, земеделското законодателство. А днес не могат, просто защото тези правомощи са предоставени на Съюза от самите държави. Така че присъединяването е отговор на самите граждани. Отговор на въпрос на искането, моля ви, върнете ми правото, което Съюза ми открадна. Благодаря. Благодаря много, професоре. Третият оратор е професор Оливия Дешутер, преподавател в университета в Ловен. Благодаря, господин председател огромно удоволствие да се слуша Жан Пол Жаке. Истинско предизвикателство да се говори след него. Но искам все пак да се върна към някой от елементите, които бяха споменати и се надявам, че няма да се повтаряме. Сега, четири точки ме интересуват които е, съм написал в една бележка, която е разпространена вчера от службите на комисията. Първо, искам да кажа няколко думи върху този прословут принцип на автономност. Е, Съда на Европейските общности, според старото заглавие, е, много говори за него. Става въпрос за член 19 и новия член 344. Този принцип означава, че въпросите, свързани с тълкуването и прилагането на европейското право, трябва да се подчинят на върховния контрол на съда, който притежава монопол за тълкуването на това право. Мисля, че има две последици от този принцип. Първата последица е, че не може Европейския съд за правата на човека да определя съответните правомощи на държавите членки и на Съюза. Държавите членки и Съюза трябва да решат какво да бъде това разделение на правомощите под контрола на Съда на Европейските общности. Мисля, че трябва да се отговори на тревогите, които са напълно законни при това решение, че е, може би има риск в крайна сметка е, Страсбургския съд да се окаже съдя на това разпределение. Но мисля, че трябва да се даде разрешение на всяка държава членка, както и на Съюза, когато има жалби срещу тях пред Страсбург, да им се даде възможност да пледират тази е, кауза според механизъм, който е добре познат в гражданското право. И също така трябва да има и право и на държавите членки, и на Съюза, когато има дело пред Страсбург, което според тях всъщност е от собствен ресор. И те да да могат да го кажат. Има един много добър доклад, който предвижда такава възможност. Европейския съд за правата на човека и председателя му може да разреши евентуално такава интервенция. Но не мисля, че такова разрешение се налага тук, може би по правен път може да се реши действително предварително какво ще бъде разделението на правомощията между Съюза и държавите членки. Комис... Европейската комисия много често вече е страна в Страсбургския съд. Така че е, едно негово решение всъщност ще засяга всички страни по нормалната процедура. Предимствата на този механизъм са първо правови. И избягва се да се а, разглежда един списък на правомощия, защото то е абсолютно невъзможен. Още повече, че този списък е динамичен, те се променят правомощията. И второ, да трябва да се определят правомощията преди да се издаде решението. Не забравяйте, че става въпрос за 4-5 годишни дела средно. И ако се добави към това някакъв механизъм, според който трябва да се прави априорно определение на правомощията, е, рискува да осложни още повече нещата. Второ, мисля, че този механизъм, като налага на държавите членки и на Съюза да се разберат помежду си за средствата, по които ще се изпълняват решенията на, на, на Страсбургския съд, всъщност ще довлече до лоялно сътрудничество и ще подобри и взаимните е, им отношения, както се предвижда, предвижда от член четвърти Втората последица от тази автономност е изключването на хоризонтални механизми за контрол вътре в рамките на конвенцията. Т.е. механизъм за междудържавни жалби. Ние всички тук сме съгласни за този принцип. Мисля, че държавите членки не трябва да могат да се атакуват една друга, да се преследват една друга, независимо от това дали въпроса, спора е от общностното право или не. Мисля, че границата тук е много трудна за определение. Не е възможно ясно да се определи и по-добре да се изключи абсолютно а, механизма за жалбите между държави това не е, как да кажа, липса на връзка или изключване от контрола по конвенцията, но това е някакъв специален компромис, който е предвиден в член 55 от конвенцията. Там се предвижда, че държавите могат действително да имат такива спогодби, компромисни спогодби, за да не се преследват една друга и да не се подлагат на други начини на контрол, отколкото този, който е всъщност жалбата да се появи пред съда в Страсбург. А втория момент деликатните ситуации, в които а, Европейския съд ще му е трудно да се произнесе за съвместимостта на спора преди Страсбургския съд да се е определил. Тази ситуация е трудна, защото наистина вече има такива случаи и в Люксембург и в Страсбург. Жан Пол Жаке също го каза. Настоящите договори за Европейския съюз ограничават правомощията на Европейския съд, като му се забранява да се произнася по някои въпроси, които обаче проистичат от мерки, предприяти от Съюза. Например, за външната политика. Вижте член 275 за функционирането на Европейския съюз. Там се предвижда в ограничени случаи съда да може да се произнесе, но не във всички. Вижте също 276 член от договор за функциониране. Там за пространството на свободи се казва, че Европейския съд няма правомощие за да провери валидността или съразмерността на някои действия, свързани с полицията, сигурността и така нататък. Няма да ви цитирам целият член. Така че при тези ситуации, да, Правото на Европейския съюз е уязвимо. И уязвимостта проистича от желанието на договорите, желанието на държавите членки договорите да бъдат изключени. И трябва да се запитаме дали това е съвместимо с правата на човека, защото по принцип там се предвижда възможност за жалбоподаване във всички случаи. Но тук трябва да се намеси и въпроса за допълнителния характер, допълващия си характер Член 19, например, от същия договор предвижда държавите членки да могат да подават жалби за осигуряването на ефективна защита в областите, обхванати от Съюза. Аз лично считам и мисля, че мога да се опра на съдебна практика, че държавите членки трябва да компенсират чрез организацията на такова жалоподаване през национални съдилища и когато именно Европейския съд не може да го направи. Друга ситуация. Жан-Пол Жаке спомена също. Ситуация, при която националните съдилища не работят достатъчно добре и не спазват задълженията си да отправят приодициално запитване за валидността на даден акт и така нарушават 267 член от е, договор за функциониране. Там се налага а, е, това задължение. Искам да кажа, че ако Европейския съд по правата на човека все още не го е казал, а, е, все пак а, трябва да се знае, че ако частно лице се обърнало към Национален съд и Националният съд не е направил това преюдициално запитване, всъщност няма а, изчерпване на вътрешните пътеща и тогава жалбата пред Страсбург ще бъде недопустима. Това трябва да е, успокои съда в Люксембург, че винаги ще бъде е, консултиран този съд. Не мисля, че това трябва да се опише в самото споразумение за присъединяване. Мисля, че в крайна сметка Европа Европейския съд за правата на човека може да го определи по член 13 от конвенцията. Други неща, но нека да ви успокоя, те са малко по-кратки. Третия въпрос е за правото на гласуване в Комитета на министрите. Въпросът ще възникне. Трябва ли за това да се променя статута на Съвета на Европа, член 46, там се предвижда начина на гласуване в Комитета на министрите. Ако трябва да се променя, мисля, че няма да е невъзможно. Така или иначе, акта за присъединяване ще бъде ратифициран от 47-те члена на съвета на Европа, така че може да се помисли за промяна на статута. Мисля обаче, че една резолюция на комитета може да бъде достатъчна. В проекто доклада, който ни е предложен, има една презумпция, че Европейския съюз трябва да има един допълнителен глас, който, произ... който всъщност ще се добави към 27-те гласа. Това означава, ако сметнем, всяка държава членка ще има 1,37 гласа в Комитета на министрите, защото в по, ня... по известен начин държавата женка е представена два пъти. Чрез себе си и чрез гласа на Съюза. И това добавяне на този глас е съобразено с идеята, че Съюза се третира като страна по конвенцията, обаче има други рискове, които са от символичен характер. Съюза и 27-те държави могат да притежават 27 гласа и в крайна сметка те могат да упражнят тези 27 гласа заедно, ако считат, че материята е от ресора за, за колективен подход или колективна жалба. Това е възможно по член 44. Може международните организации по този начин да упражняват гласовете си. Искам да поздравя докладчика за последния му параграф, за това, че става въпрос за един много важен въпрос – присъединяването към преразгледаната харта. Дами и господа, правата на човека са неделими, независими. Културните, економически и социални права заслужават също толкова внимание, каквото а, самите политически и граждански права. Самата харта проявява тази, а, тази неразделимост. Установявам, че фактически, когато държавите членки се явят бед, пред Комитета за социалните права, много често всъщност те защитават правото на Съюза, правото на Съюза в областта на дискриминацията, е, политическите организации, е, безопасността на работното място така че ми се струва, че съвсем естествено, без непременно да се свързват досиетата, но парламента, Европейския парламент може незабавно да започне размисъл върху присъединяването на Европейския съюз към преразгледаната социална харта. Това се предвиждаше в договора с Пинели. Загубихме 30 години от тогава. Нека да не губим още 10 години. Благодаря ви. Благодаря ви много. Мисля, че вървим съвсем по график. Искам да дам отуна на заместник-председателя Вася Шмидт да поеме председателското място за 5 минутки. Моля да дойдете на трибуната, за да председателствате това заседание. Преминаваме към размяната на мнения. Господин Юрек Гюи има думата. Благодаря за трите изказвания, които бяха направени. Те бяха впечатляващи. За мен беше много приятно да чуя изказването на Жан Пол Жаке, който говори съвсем недвусмислено, съвсем ясно. А, също искам да благодаря на Оливия Дешутер, особено за последното изявление, което направи за а, алинея 13 от а, доклада. Не знае дали парламента ще бъде толкова доволен да приеме това позоваване на хартата на основните права, тъй като този въпрос е спорен в отделните държави членки. Има известно нежелание от някои от държавите членки да се включи идеята за социалните права, когато говорим за човешките права и да се предвиди европейска намеса в социалните отношения, в отношенията в промишлеността в съответните държави. Затова се радвам да чуя казаното от професор Шутер за тази алинея 13, че действително трябва да помислим и за социалната харта, и да я разглеждаме в рамките на това важно политическо решение, свързано с присъединяването на Европейския съюз към ЕКПЧ. Имам въпрос към нашите гости. Дали вярвате в необходимостта да се гарантира държавите членки и Съюза да бъдат съзащитници? защитници? във всички случаи. Трябва ли да се отчита уникалния характер на Съюза в това отношение? Защитата ще бъде ли гарантирала, дори ако не се позваваме на член 36 от конвенцията? Благодаря. Можем да преминем към следващите желаящи да се изказват. Господин Бронс, конвенцията, която приехме, въпреки че това е документ на съвета, ще стане сега неразривна част от правото на Европейския съюз. Както обсъждаме тази сутрин, Съда на Европейския съюз ще има правомощия по неговото прилагане. За това следва, че съда ще може да тълкува два отделни документа – Хартата за основните права и Конвенцията по правата на човека на Съвета на Европа. На заседание на Комисията по граждански свободи аз попитах господин Жаке, който беше наш гост, какво ще се случи, кой документ ще има превес, ако има конфликт между двата документа. Надявам се, че няма да ви цитирам грешно. Вие казахте, че документа, който предоставя най-големи човешки права, ще има превес. Аз помислех по тази формулировка и казах, добре, ако действително има спор, всяка от които твърди, че има права, които не са съвместими. Това не е съвсем хипотетично, защото възниква в случай, например, по въпроса за а, рисунките на Мухамед в Дания, които предизвикаха много спорове. Вторият ми въпрос е свързан с казаното от господин Дешутър. Надявам се, че не съм ви чула погрешно, че вие казахте, че трябва да се изключва завеждането на дела между държавите членки. Дали това трябва да се изключва пред съда на Европейския съюз или пред съда в Страсбург? Ако някой премине направо към съда, към Страсбург, и ако бъде отхвърлен от Страсбург, това е въпрос, който може да възникне. Например, Република Ирландия срещу Обединеното кралство, свързано а, с а, лица за подозрени за връзки с а, Ира. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Allora ha parola il collega Severin. Grazie. Господин Северин има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите професори за техните изказвания. Напълно ясно е, че след влизането в сила на Лисабонския договор Европейския съюз е отделна юридическа личност и може да се присъедини към Европейската конвенция по правата на човека. На следващо място има решение, което е включено в Лисабонския договор Съюза да се присъедини към тази конвенция. И като отчитаме тези два момента, мисля, че ще стигнем до извода, че няма несъответствие между компетенциите на Съда на Европейския съюз в Люксембург и компетенциите на Съда по правата на човека в Страсбург. Но според държавите членки е добре да се разшири юридическия контрол върху решенията на Европейския съюз, но не чрез Съда на Европейския съюз в Люксембург, а чрез Съда по правата на човека в Страсбург. По този начин се задълбочава европейската интеграция, ако искате да използвате дума, която не е толкова популярна сред няколко, и да се засили федералния характер на Съюза. От тази гледна точка това, което трябва да направим, е не да осъждаме факта, че съда в Люксембург няма капацитет а, да разглежда определени видове случаи, но да кажем, да, именно това искахме. Искахме един друг съд, а именно този в Страсбург, да може да разглежда въпроси, които бяха извън контрола на съда в миналото. На следващо място, по мое мнение, това, което ще получим след присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека, е да разширим общото ни пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Мисля, че това ще бъде политическия резултат, защото в определен смисъл ние засилваме юридическия контрол върху решенията на съда и създаваме възможност лица, които не са част от Европейския съюз, да търсят също правата си. На следващо място ще се осигури по-добра защита на европейските граждани, що се отнася до спазването на техните права. Като европейски граждани, те не можеха да защитавам всички тези права преди преди сега Съюза да се присъедини към конвенцията. Още един въпрос искам да засегна. Може би гостите ще го разширят малко. Гражданите на Европейския съюз, гражданите, които не са граждани на страни от Европейския съюз, дали ще могат да обжалват решение на Европейския съюз? Отговорът е да. Всъщност това не е въпрос, а по-скоро желание да разширите малко тази тема. И може би още едно-две неща набързо. Искам да подкрепя казаното от професор Жак, че на практика нямаме проблеми с допълнителните протоколи. Това е фалшиво противоречие. Някои от държавите членки са ги а, подписали всички. Те са членове на съвета на Европа и в а, това си качество те са подписали Конвенцията по правата на човека плюс някои или всички а, допълнителни протоколи. Но в, а, в нашия случай това означава, че когато някои държави се обърнат към съда по правата на човека, те ще бъдат съдени на базата на ратифицираните от техните страни протоколи. Но ако имаме случай, при който да Европейския съюз е част от това дело, тогава трябва да се е, спазват е, всички протоколи, въпреки че някои от страните членки не са се присъединили към част от тези протоколи. Това са допълнителни аспекти, които ни дават основания да кажем, че е, няма противоречие, няма нужда от безпокойство на ниво Европейски съюз. По последният абзац, свързан с Европейската социална харта. Можем да включим това, което беше казано, че правата на човека се развиват. Тази концепция е непрекъснато в развитие. Има една последователна система на права на човека, която не може да бъде фрагментирана. Точно обратното, тя трябва да бъде интегрирана. Дори ако Лисабонския договор казва, че ще се присъединим към Европейската конвенция по правата на човека, по мое мнение, трябва да имаме предвид и другите конвенции, които са включени в универсалното понятие права на човека. Те също трябва да бъдат разглеждани като част от нашия мандат. Те трябва да бъдат включени и ние трябва да сме страни по тях. Мисля, че като дефинираме нещата по този начин, ще имаме правната основа да се присъединим към останалите конвенции, които формират правната система за защита на правата на човека в Европа. Благодаря ви, господин Северин. Господин Дав. Господин председател, по мое мнение, ораторите казаха или намекнаха за това всички допълнителни протоколи, трябва да бъдат разглеждани по-отделно. Но нещата не са чак толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. Трябва да се направи проверка тези допълнителни протоколи в съзвучие ли са с хартата. И това е важен аспект, който трябва да разгледаме, преди да сме уверени дали да се присъединим към тях. Въпросът ми е дали подписването на допълнителните протоколи трябва да се разглежда като част от присъединяването, преговорите за присъединяване към конвенцията, или пък този въпрос може да бъде отложен на по-късен етап. Вторият ми въпрос. Господин Енгел обрисува една доста стряскаща картина на еврократични, бюрократични пречки, които затрудняват работата на съда. Ние осъзнаваме, че присъединяването на Европейския съюз към ЕКПЧ ще е свързано и с разходи и че това е от интерес за, за парламента. Бихте ли дали прогноза за някаква цифра, която бихме могли да разгледаме. Все още не чух отговор на въпроса, който зададох по-рано. за съответно представителство в Комитета на министрите. Дали сте съгласни че комисията трябва да ни представлява. Господин Мендес да ви го има думата. Господин председател, аз ще бъда кратък, но отсъствах и пропуснах част от дискусията. Ако някой вече е задал въпроси, които смятам да задам, се извинявам предварително. Държавите членки имат някои резерви относно конвенцията и протоколите. Дали Европейския съюз може да направи такива резерви също от своя страна или не. На второ място, господин Северин постави въпроси, които се съдържат в последния параграф на проекторезолюцията. резолюцията за присъединяването на Европейския съюз към Европейската социална харта. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря. Господин Бусотил има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че организирахте това интересно изслушване. Вчера обсъдихме едно становище на госпожа е, Кингегар в е, Комисията по граждански свободи. Тогава поставих е, един въпрос, който искам да поставя и днес и да помоля за отговор на известните учени, които са с нас днес. Става дума за връзката между Съда на Европейския съюз и Съда по правата на човека. Аз намирам тази връзка за много интригуваща и в частност за пръв път а, ние ще имаме не а, съдия, който не е от Европейския съюз, който ще решава а, относно валидността на европейското законодателство, както и по отношение на правата на човека. Не зная дали а, това може да предизвика някаква реакция от нашите гости тук. Например, хора, които нямат опит с европейското законодателство, дали трябва да решават по въпроси, които засягат валидността на европейското законодателство. Бихте ли казали какво е вашето становище по тези въпроси? Благодаря ви. Сега искам да дам думата на нашите експерти, нашите гости. Някой от тях може би иска да отговори или пък да направи допълнителни коментари по казаното до тук. Господин председател, има много интересни въпроси. Ще се опитам да съм кратък за социалните права, господин Мендес Девиго, просто ще кажа така, както каза и господин Родрихо. Трябва просто да почнем. Не забравяйте, че има харта за социални права. Тя не е тази, която е преразгледана, но не забравяйте, че преди да стигнем до температура 40 градуса в Великобритания, действията ще са много трудни, защото а, действително това е държава, която предизвиква много проблеми. Но държавите членки така ли, че бяха напълно против присъединяването, а виждате, че за 30 години нещата се промениха. Така че ако не се започне, няма да стигнем до никъде. Затова просто трябва да почнем. Сега, по въпроса за, на докладчика, мисля, че е абсолютно необходимо а, Съюза да бъде а, са ищец. Просто защото не трябва да се остават държавите членки да пледират от името на Съюза. Тук не трябва да се издават някакви критерии, просто защото тези критерии ще се отнасят само до правото на Съюза и в крайна сметка съда в Страсбург ще реши какво е правото на Съюза. В такъв случай им даваме правомощия по правомощията. И така не може. Нека да се остави време така се живее и в Международната търговска организация. Просто трябва да се остави време нещата да се прецизират. Сега, по представителството в Комитета на министрите. Естествено е комисията. Според договорите. Не виждам кой друг може да го направи, така че трябва да се остави класическата логика на договорите. По въпросите за отношенията между системите, съвсем накратко искам да заключа по този въпрос. Искам се да повторя, че конвенцията вече е част от правната система в Съюза. Така че конвенцията и хартата, всичко тяхното прилагане вече представляват проблем. Така както е предвидено в хартата, конвенцията е минимален стандарт, под който Съюза не може да действа, но може да се отиде и по-далеч. Така че, например, в карикатурите на Махомед, ако хартата защитава по-силно, тогава се прилага хартата. Ако конвенцията защитава повече, се прилага конвенцията. Сега, за господин Северин, не бих казал, че има непоследователност или липса на логика между двете съдилища. Просто защото е, уважавам и двете съдебни инстанции. Но те просто не вършат едно и също нещо. Европейския съд има правомощия в пълни правомощия върху правото на Съюза, докато в Страсбург има субсидиарни правомощия върху основните права. Така че в случай не взимаме нищо от Люксембург, при условие, че просто съхраним проблема за разделението на правомощието и тълкуването на правото на Съюза. Това са двете неща, които се съхраняват но Люксембург, така или е, иначе, за всичко останало, продължава да си функционира така, както и до сега. Това, което се добавя, е допълнителен контрол. Сега на въпроса. Не ви ли пречи, че е, хора, които са извън Съюза, е, ще трябва да взимат решение за Съюза? Ма пречи ли ви, че примерно е, чешки съдия може да решава германски въпроси. Ако искаме контрола да се упражнява от външна инстанция, ще трябва да се примирим с това. Така или иначе, визията за независимостта на съдиите е, съществува сега. Обаче, е, внимание, защото Европейския съд вече прилага някои от протоколите, например протокол номер 1. Така че тук аз не преразглеждам протоколите. Връщам се към което казах. Всичко това, което засяга гарантирани права от хартата, трябва да бъде ратифицирано, най-общо казано, от Съюза. Благодаря, господин председател. E e Бих искал сега да помоля останалите ни експерти, професор Енгел и професор Дешутер, ако имат нещо да добавят. Сред многобраните въпроси, по реда, по който бяха повдигнати, ще се опитам да отговоря. Първо, въпроса на господин Хореги за позицията на защитник. Съюз и държави членки, когато има жалба срещу Съюза, пред съда за правата на човека. Тази позиция на съд защитник – според мен всички трябва да имат право на тази позиция. Вярно е, че този механизъм е различен от съществуващия в момента, когато има просто намесен по член 36 от конвенцията. Тук става въпрос по-скоро за това да се уверим, че жалбата е отправена и срещу Съюза, и съответните държави членки, и съзащитниците в този случай са страни по делото. И тогава съдебното решение се прилага до тях и те ще трябва да признаят всички последици. Мисля действително, че в акта за присъединяване може да се отбележи тази специфика и да се признае право да бъдеш съответник сега ще говоря на английски. Въпросът беше зададен на английски за междудържавните жалби към съда по правата на човека. Това е уместен въпрос. Дали страните от Европейския съюз трябва трябва изцяло да отхвърлят тази възможност или трябва да се ограничим само до онези жалби, които се отнасят до законодателството на Европейския съюз. Ако правилно разбирам това, което каза Жан-Пол Жаке, тогава съда по правата на човека трябва да прецени какво е в обсега на европейското законодателство. Не, е това малко деликатно. Можем да кажем, че може да има такива жалби между държавите членки. Договора не казва нищо по въпроса. Това е задължение обаче по 343 от договора за Европейския съюз. Тоест, можем да поискаме външен съдия или арбитър да решава по въпроси, които са свързани с е, европейското законодателство. Случая е от 79-та година за делото между Ирландия и Обединеното кралство може да бъде обмислен допълнително. Възможността на граждани от трети страни да използват такава възможност за жалба, евентуално отправени срещу Съюза, или държавите членки, обаче в областта на правото на Съюза, мисля, че този въпрос е важен. Още повече, че съдебната практика на съда на за правата на човека съвсем правомерно все повече изпитва съмнения във връзка с разликата на разглеждането въз основа на критерия националност. А това е все по-трудно да се оправдае в нашето общество. Лично аз мисля, че цяла поредица от различно третиране, различно разглеждане, свързано с националността, всъщност води до лично третиране на съответно гражданите е, на Съюза и гражданите извън Съюза. И, и това заслужава внимание, защото е, не всяка разлика в третирането е дискриминация. Някои могат да бъдат запазени по-специално в политическите права, но, например, за правото на свободно движение или на свободно местоустановяване, там може би трябва да сме по-внимателни. За това стигаме до четвъртия въпрос по резервите за присъединяването. Въпроса на господин Демендес Виго. Мисля, че има две резерви, които можем да разгледаме. Първата резерва е Съюза да каже, че счита, че вътрешните пътища на обжалване, които трябва да се изчерпят, за да може жалбата да бъде допустима в Страсбург, Значи да каже, че тези пътища ще се считат за изчерпани само ако жалбоподателя вече е повдигнал въпроса за съвместимостта с основните права, гарантирани от правовия ред пред национален съд. Това ще бъде най-добрия начин Европейския съд да може да се произнесе преди съда по правата на човека да се произнесе. И по този начин Европейския съд ще, ще, ще, ще се радва всъщност да има тази възможност. А втората резерва се отнася до гражданите на Съюза. Съда в Страсбург преди няколко години е, имаше повод да се произнесе върху съвместимостта с член 14 от Конвенцията за различното третиране на граждани от Съюза и граждани извън Съюза. Това е съдебна практика, която е с определена дата и мисля, че това е област, която се развива доста бързо. Така че ако се наложи, макар че аз ще съжалявам, но ако се наложи да се защитим от евентуална цензура, бихме могли евентуално да внесем резерва. Signora Viviana Reding, vicepresidente della Commissione europea. Сега ще дам думата на Видиан Рединг, вице-председател на Европейската комисия, комисар по правосъдие, основни права и гражданство. За да организираме добре своята работа, бих искал да попитам дали комисаря ще може да остане с нас до края или пък ще трябва да си тръгне по-рано поради други неотложни задачи. Защото трябва да изслушаме съдия Тимерман, след това и вие, но може би искате да направите вашето изказване по-рано. Това е въпросът, който имам към вас. Не съм дал още думата на господин Енгел, но може би той ще се включи по-късно, защото комисаря не разполага с достатъчно време. Можете да си представите, че понякога в политиката съществуват задължения, които са непредвидени. Не трябваше дори да съм тук, но сега съм тук и ще направя изказването си, така както беше предвидено. Но доведах и господин Ханес Крем, който в правната служба се занимава именно с тази тематика, така че той ще може да отговори от името на комисията на всички въпроси. Така че, ако ми позволите, ще направя изказването си. Още повече, че вчера комисията реши въпросите с мандата за преговорите, така че исках да ви информирам за съдържанието на този мандат и поне как ние го виждаме. такъв... Да, в такъв случай можете сега да направите вашето изказване. След това, може би, кратко време за въпроси директно към вас. Господин Ханес Крем се занимава точно с това досие. Именно той е изработил от името на комисията това досие в правната служба, защото това досие е в ръцете на правната служба. Технически и политически в ръцете на а, комисаря, т.е. в мои ръце. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Дами и господа, както вече обявих вчера, беше деня, в който ние приключихме работата ни като колегиум на комисарите, заедно с правната служба на комисията и изготвихме и договорихме мандат за водене на преговори. Този мандат сега е изпратен в съвета за одобряването му, за да можем да продължим по-нататък. В нашите правила е предвидено парламентът да бъде напълно информиран за този мандат, както и за това какво предстои. Присъединяването към конвенцията, както знаете, ще завърши Европейската система за защита на правата на човека. Това не е нов въпрос. Спомням си, през 1994 година съда в Люксембург излезе със становище и тогава мнението беше, че нямаме правно основание. Сега е създадено такова правно основание с Лисабонския договор и там има яснота, че присъединяването е задължение, но присъединяването не е нещо Отделно, конвенцията е един от четирите важни компонента на една политика за гарантиране на основните права в Европейския съюз. На първо място хартата, тя е част от Лисабонския договор и, по мое мнение, тя е най-съвременното кодифициране на основните права в света. Тя има правно вързащ характер за 27 държави и представлява важна стъпка напред в политическия ни ангажимент към спазване на основните права. Тук са включени всички права, които са заложени в конвенцията. Смисъла и обхвата на тези права са същите, като тези, които се съдържат в конвенцията, но картата отива и по-далеч. Тя съдържа и други права и принципи, например економическите и социални права, проистича от общите конституционни традиции на а, държавите членки и от а, практиката на съда в а, Люксембург. Тук има основни права, като защита на личните данни, гаранции за биоетика, добра администрация. Член 53 от е, хартата посочва, че нивото на защита от страна на тази е, харта трябва да бъде поне на същото ниво, като предвиденото в конвенцията често отива и по-далече от е, нивото на защита в конвенцията. Вторият елемент е стимулиране на спазването на основните права, така както е предвидено в Стокхолмската програма. Там се съдържат основните насоки за зоната за свобода, правосъдие и сигурност в Европейския съюз. Вчера в Европейската комисия ние натиснахме бутона, с който дадохме зелена светлина на плана за действие в, за предвиден в Стокхолмската програма. Така че ние се опитваме бързо да съгласуваме всички инструменти. Този план за действие очертава програмата за петте години напред. Госпожа Малстром от името на сферата на вътрешните работи и комисаря Рединг по отношение на правосъдието и основните права и очакваме да бъде прият този документ преди лятото. Третият елемент. Много важно е да видим, че председателят на комисията раздели портфелите между портфел за вътрешни, вътрешни работи и основни права, което означава, че Целта е да се засили действията от страна на комисията в тези области. Освен това, най-сетне ние разполагаме с инструментариума, аспектите свързани с правосъдието и основните права, предвидени в договорите, да бъдат предвижени напред. Преди третия стълб беше основата за вземане на решение и там нямаше какво много да се служи. Затова е, дори малкото, което се случи, беше доста хаотично и а, съвсем малко се прилага реално в а, живота. Това са, разбира се, неща, които не могат да бъдат декретирани, да бъдат решавани отгоре. Наложително е да има взаимно доверие и върху това трябва да работим в бъдеще. Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията е важен а, политически а, акт. От гледна точка на гражданите трябва да се разбере, че се предоставят гаранции за лица, които считат, че са им нарушени правата от дадена институция, от Съюза и могат да подадат жалба в съда в Страсбург, така както биха могли да го направят срещу отделна държава членка. Нашите граждани трябва да знаят, че всички национални възможности трябва да бъдат изчерпани преди да се обърнат към съда в Страсбург. Относно политическата значимост, това означава, че, политическият, че Европейския съюз посочва изключително важното място на конвенцията при защитата на правата на човека в Съюза. Присъединявайки се към конвенцията, ние придаваме а, тежест а, на външния съдебен контрол. По този начин ние ще засилим доверието, както във вътрешен, така и във външен план относно силната ангажираност на Европейския съюз за спазване на основните права. В правно изражение на първо място ние допълваме въвеждането на една правно обързаща харта. Освен това, практиката и на двата съда, този в Страсбург и в Люксембург, ще се развиват съвместно, за да има една последователна система за защита на основните права в целия континент със силното обещание Европа да бъде истински обединена от закона и от ценностите. Освен това, Страсбург може да разглежда въпроси, свързани с актове на Европейския съюз, а не на 27 отделни държавни членки. Специфичният характер на съюза като отделен правосубект с автономни права ще бъде отразен адекватно в а, дейността на съда в Страсбург. На трето място, Съюзът ще има на свое разположение всички права, които се предоставят на договарящите се страни в защита на правата на човека пред съда в Страсбург. Ще може също да бъде представен в съда, когато се разглеждат дела, които го касаят. Протокол 8 тук чух, че се отделя внимание на тези протоколи. Този протокол 8 от Лисабонския договор изисква съществени гаранции, свързани с присъединяването. Затова така че специфичните особености на европейското законодателство да бъдат запазени. Мандатът, който представяме в съвета, отчита това изискване. Искам да спомена две неща, които са отразени в доклада на уважаемия докладчик. Ясно е, че компетенциите, правомощията на европейските институции, така както са дефинирани от договорите, не могат да бъдат накърнявани от присъединяването към конвенцията. Има разпоредба в споразумението за присъединяване, където това е подчертано. Освен това, това присъединяване не трябва да засяга ситуацията на отделни членове, на протоколите и резервите. Преговорите трябва да гарантират, че споразумението за присъединяване създава задължение съгласно съществените разпоредби на конвенцията по отношение на мерките, които се прияти от институции или органи на Европейския съюз само. На следващо място присъединяването на Съюза към протоколите от конвенцията, така както е посочено и в проекто доклада на вашия докладчик. Четири от протоколите не са ратифицирани от всички държави членки. Комисията е дълбоко убедена, че всеки от тези протоколи може да има значение относно прилагането на правомощията на Европейския съюз. Някои гаранции, които са залегнали в тези протоколи, са отразени вече в картата, Присъединяването на Европейския съюз и към тези протоколи е силно желателно като принципен въпрос. Но на сегашният етап държавите членки все още са разединени по въпроса за присъединяването на Европейския съюз към протоколите, към онези протоколи, които все още не са ратифицирани от всички държави членки. Ето защо комисията предлага двустепенен подход в интерес на постигането на бълзо споразумение по директивата. Първо, право за присъединяване към всеки от съществуващите или бъдещи протоколи а, към конвенцията, т.е. право за присъединяване. И на втория етап трябва да решим към кои протоколи ще се присъединим към, в допълнение към присъединяването към самата конвенция. Ние искаме Европейския съюз съвсем плавно да се вписи в системата на конвенцията, затова присъединяването трябва да запази съществените процедурни аспекти на системата. Трябва да съдържат две изисквания. Първо, да се отчитат спецификите на европейското законодателство. Те трябва да бъдат запазени. На второ място, трябва да се отчита специфичната ситуация на Съюза като отделен правосубект, който има автономни правомощия и който ще бъде наравно с останалите държави а, членки страна по конвенцията. Защото за сега а, а, тази процедура е предвидена само за отделни държави. Това изисква някои технически промени в конвенцията. Те са строго наложителни, за да се отчитат тези изисквания. Искам да спомена за механизма на съответниците, така както беше предложен от комисията вчера. Радвам се, че този механизъм се препоръчва и в проекто доклада на Европейския парламент. Действително, изключително важно е Европейския съюз да получи правото да участва като съответник в дела срещу държави членки. Това е особено важно, когато се твърди, че има нарушение на конвенцията и се отнася до акт, приета от държавите членки в съответствие с задължения, проистичащи от правото на Европейския съюз. Съответната държава членка би могла да избегне това, ако наруши само правото на Европейския съюз, като не спази задълженията си по европейското законодателство само като има пълноправен статут на ответник в а, тези дела, Европейския съюз ще може да защити европейското законодателство и съответствието му с а, а, въпросите, залегнали в конвенцията, включително възможността а, за разглеждане на делото в Страсбург а, в а, разширен състав на съда. Съюзът ще бъде обвързан от решение, взето от съда в Страсбург и ще има задължението да изпълнява такова решение. Това означава, че Европейският съюз може да бъде задължен да а, премахне и да промени а, съществуващо законодателство без механизма на съответниците, всъщност съда в Страсбург може да отправя а, обвинение само срещу държави членки, дори ако тяхното нарушение е резултат от, от изискване по правото на Европейския съюз. Разбира се, в такъв случай не може да се отхвърли закона, за който става дума на европейско ниво. Ние считаме, че съда в Страсбург по принцип не трябва да тълкува правото на Европейския съюз, защото принципа на автономното интерпретиране на закона на Европейския съюз трябва да позволява Европейския съюз да участва в дела срещу държави членки, а не само в случай, когато даден акт нарушава конвенцията, се дължи на разпоредби в правото на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да реши в какъв случай може да стане съответник. Въвеждането на механизма за съответници ще доведе до скромни изменения в конвенцията. Това е технически въпрос, процедурен въпрос и няма да доведе до нарушаване на функционирането на конвенцията, просто ще гарантира плавното присъединяване на Европейския съюз в системата на конвенцията. От институционална гледна точка искам да подчертая какво е мнението на комисията. Представители на Европейския съюз трябва да участват в органите на конвенцията на равна нога с представителите на останалите страни по конвенцията. Това се отнася преди всичко до а, самия съд в Страсбург. Присъствието на съдия, избран от всяка от страните по конвенциите, основополагащ принцип на конвенцията, който гарантира, че всяка правна система ще бъде представена в съда. Това е също отражение на колективната система за гаранции за всяка от страните по конвенцията и тяхното участие. Освен това, засилва легитимността на решенията, които се вземат от съда. Така, принципа на присъствие в съда от съдия, избран от Европейския съюз, е наложително да стане. Това е в интерес на Европейския съюз, тъй като европейското законодателство е, е автономно, силно специализирано. Един основен елемент на присъединяването е да се гарантира, че правната система на Европейския съюз е адекватно представена в съда и че съда разполага с нужната а, експертиза, за да отчита специфичния характер на европейск... правото на Европейския съюз. Затова комисията е силно за това да имаме избран постоянен съдия от името на Европейския съюз, който да има същия статут и същите задължения като останалите съдии и който да участва е, евентуално във всички дела. Що се отнася до метода за избора на съдията, тук се обръщам към парламента. Обичайната процедура която е предвидена в конвенцията, следва да бъде спазвана, което означава, че Парламентарната асамблея на съвета на Европа избира съдията на базата на списък от трима кандидати, които са представени от Европейския съюз. Аз считам, но това е парламентарен въпрос, аз лично считам, че определен брой членове на Европейския парламент би трябвало да участват в заседанията на парламентарната асамблея, когато тази асамблея избира съдиите на съда в Страсбург. Позицията на комисията на този етап е изцяло в съответствие с тази, която е изразена и в проекто доклада на парламента. Радвам се в, за конструктивния дух на сътрудничество с Испанското председателство, което настояваше мандата да бъде изготвен. Сега този мандат вече е изпратен в съвета и се надявам, че съвета много бързо ще приеме този мандат, за да можем да започнем преговорите по присъединяването, колкото е възможно по-скоро. Вие разбирате, господин председателю, че Европейската комисия гледа много сериозно на мандата и ще преговаря много сериозно по време на тези преговори. Комисията, искам да подчертая е тази, която ще води преговорите, в хода на преговорите ние ще информираме съвета, е, Европейския парламент и ще бъдем в непрестанно сътрудничество с съда, както и с основните съветници, които могат да ни помогнат бързо да приключим преговорите, защото след като приключим преговорите, няма да сме приключили работата, тогава ще започне процеса на ратификация. Казах ясно, че няма да имаме а, с а, някои от държавите членки, но с други ще имаме и така, че ще е необходимо време. Сарио, може се е посибиле. Благодаря, госпожо комисар. И сега бих искал да попитам дали бихте могли да ни предоставите текста, който е, изчетохте. Благодаря ви много. Не можем да ви принуждаваме, разбира се, но така или иначе, мисля, че ще има голямо сътрудничество.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 Съжалявам, че няма да има възможност да задаваме въпроси към госпожа комисаря пряко. Тя е и заместник председател на комисията, както знаете, но така или иначе високо ценим факта, че тя дойде тук, излезе с изказване пред нас. И така, ние трябва да чуем господин Енгел, ако той иска да добави нещо към последния кръг въпроси, които бяха зададени. И след това а, ще изслушаме и съдия Тимерманс от а, СЕО. След това в а, общата дискусия може би тогава пък да дам думата на господин Енгелс. Да, ще дам думата на господин Тимерманс, който ще изнесе своето изказване. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за това, че поканихте член на съда да присъства на това изслушване. Естествено, тук не мога да говоря от името на съда, защото съда не, няма официално мнение по въпросите, с които се занимаваме днес. Въпреки това, членовете на съда мислят по този въпрос, но все пак трябва да подчертая, че ще се изразявам от лично име. Първо искам да кажа няколко думи за въпроса, който възниква няколко пъти. Каква ще бъде добавената стойност от присъединяването на Съюза към конвенцията? Лично аз не мисля, че нивото на защита на основните права, тъй като сега се спазва от хартата и от е, юрисдикцията на Съюза, е незадоволително и че присъединяването на Съюза към конвенцията е необходимо за да попълва някакви пропуски. Европейския съд така или иначе прилага вече конвенцията, знаете много добре, съдебната практика се позовава все по-често през последните години, все по-подробно към конвенцията или към съдебната практика на Страсбургския съд. Освен това, неофициално, много ми се иска госпожа Кюткенс да не, да не възразява срещу това, което ще кажа, но сътрудничеството между е, двете съдилища е отлично. И нека да добавя нещо допълнително. То е много важно, беше казано вече, но искам да го подчертая. От влизането в сила на Лисабонския договор, конвенцията стана правно обвързваща за Съюза по силата на хартата член 52, параграф 3 от хартата, който ни казва, че когато правата, предвидени от хартата, съответстват на права, фигуриращи в конвенцията, смисъла им, обхвата им е един и същ. Това означава, че в такъв случай на идентичност на права, конвенцията трябва да се спазва като минимално равнище на защита. Това означава, че вече се спазва конвенцията, но не само и конвенцията, но и съдебната практика на Страсбургския съд. И тази съдебна практика се налага на Съюза. И това, което е важно, че това е задължение на равнището на първичното право. Щом е така, т.е. щом конвенцията вече има правновързваща сила, защо да се присъединява Съюза? Мисля, че има две очевидни причини. Първо, за да може Съюза да се интегрира, да се включи в паневропейската система на гаранции, които се гарантират от Сразбургския съд и от конвенцията. И втората причина да се сложи край на актуалната ситуация, която е доста абсурдна. Когато един гражданин счита, че му е нарушено основно право, пряко или непряко, от актове на Съюза, този гражданин трябва да атакува държавите членки, а не може да атакува Съюза. Ето това е моя отговор в дебата за необходимостта. Според член 6 параграф 3 от договора, присъединяването е необходимо, но възникват наистина поредица от проблеми. Някои бяха споменати тук, някои са доста сложни и то е, поради спецификата на Европейския съюз. Протокол номер 8 показва, че авторите на Лисабонския договор са го осъзнавали, защото казва, че трябва да се спази спецификата на Съюза и на неговото право. Освен това, присъединението трябва да а, не изменя разделението на правомощията. Искам да наплегна на една от тези специфични характеристики на Съюза. Това е осложнение, което проистича от факта, че по правило действията на Съюза са насочени към гражданина, но само чрез национални мерки за приложение. Дори да има регламенти, които не изискват непременно национални мерки за приложение и които се прилагат пряко, само в изключителни случаи частно лице може пряко да преследва определен акт пред е, Европейския съд. Това означава, че за да се получи защита на основните права срещу Съюза, част гражданина трябва да се обърне към националните инстанции и като крайна инстанция пред Националния съд. И в този случай, ако лицето не е удовлетворено от съдебното решение, може да обжалва пред Страсбург, когато вече е изчерпал всички останали пътища. Не пряко може да се постави под въпрос действието и на Съюза, и на националната държава. Такова е положението и днес. Т.е. преди присъединяването гражданите не са лишени напълно от възможността да се явят в Страсбургския съд, но тази възможност съществува само ако първо гражданите се обърнат към националните съдилища. Когато вече се присъедини Съюза, тогава ще е различно. Съюза ще може да бъде осъден от Страсбургския съд, когато пряко или непряко действие на Съюза е оспорвано. И разбира се, споразумението за присъединяване трябва да уреди участието на Съюза в такива производства. За това вече се говори доста подробно. Въпреки това, обаче, тук се сблъскваме с сериозно затруднение. Отговорността е основна функция на Страсбургския съд да се спазват основните права и когато протокол номер 8 изисква присъединяване към конвенцията, без да се накърняват правомощията на институциите, това цели именно тази отговорност на съда. В сценария, който току-що ви очертах, има една единствена възможност този съд да поеме подобна отговорност, именно по преодициалния път, преодициално съдебната процедура. И задължение на националните съдилища да отправят такова предоциално запитване, за да може да се разбере дали действието е- на Съюза е съвместимо с основните права. Въпреки това, гражданина, той, не владее този достъп. Той не разполага с този достъп до приоритетното производство. Само националния съдя може да го направи. Лицето може да поиска от съдята да се използва а, този път и да се направи приодициално запитване, но не може да го задължи. Така че, за разлика от това, което каза професор Жакета за сутрин, аз лично мисля, че тук се сблъскваме с сериозен проблем. Защо? Защото ми се струва, че трудно ще се приеме, т.е. извинете, казва оратора, Страсбургския съд може да осъди Съюза за нарушение на основно право, но трудно може да го направи, ако самия Европейски съд не се е произнесъл по този въпрос. И даже се питам дали такова последствие няма да бъде е, противно на процедурата, предвидена в конвенцията. Тук ще се позова на делото Кади, терористично дело, за финансовите аспекти. Там се говори за принципа, че всеки акт на Съюза трябва да спазва основните права. И съда трябва да контролира дали всички пътища са изчерпани или не. Така че за мен е абсолютно необходимо да се предвиди по някакъв начин механизъм, който да позволи да се обърнеш към Люксембургския съд, преди Страсбургския съд да се произнесе. Какъв да бъде този механизъм? Първи вариант да се определи изчерпването на пътищата на обжалване в този контекст. Така че жалба в Страсбург да бъде възможна само когато Люксембургския съд се е произнесъл по преюдициален път. Разбира се, когато Националният съд е отправил такова предоциално запитване, трябва да се изчака края на производството. Това е очевидно. Обаче, ако няма такова приодициално запитване, да се изключи достъпа до срадващия съд ми, не ми изглежда достатъчно удовлетворително в перспективата именно на правната защита на частните лица. Още повече, че тези граждани, именно те нямат достъп до приодициалната процедура. Те не могат да го ползват това производство. Освен това, да се изисква допустимостта на жалбата пред Страсбург да се подчинява на това изчерпване, ми изглежда по принцип трудно приемливо. И всъщност не само по принципа, а и практически. Нека да мислим за случая, при който няма, да речем, истински проблем, свързан с човешките права, защо пък да задължаваме граждани да мине през Люксембургския съд. Затова този първи вариант не изглежда достатъчно привлекателен. Има втори вариант. Страсбургския съд може да обяви недопустима жалба в случая, в който се счита, че националния съдя е трябвало да отправи приодициално запитване. Говоря за този вариант, защото този вариант вече съществува в съдебната практика на Страсбург. Има такава практика, при която Страсбург проверява дали липсата на такова запитване не е произволна. И по тази причина не се е осигурил е, справедлив процес по член 6. Освен това, когато говорим за произволно е, решение, Не трябва да се забравя, че задължението на националния съдя от последната инстанция да ползва приодициалното запитване съвсем не е абсолютно. Първо, има необходимост за отговор по въпрос, свързан с Съюза, но е, има въпроси, които са свързани с самите действия на Съюза. Освен това, да се пожелае упражняването на по-строг контрол от страна на Страсбург също не е безпроблемно. Защото този Страсбургски съд така ще се въвлече по-дълбоко в тълкуването на а, правото на Съюза и на а, съответните правомощни националния съдя, дали да се обръща към Люксембург или не. Така че тук се пипа самия приоритетен принцип, който е ключов. Именно Люксембург трябва да определя принципите на тези възможности за приоритетно запитване. В този контекст тази сутрин се каза, че един жалбоподател би трябвало да може поне да поиска от националния съдя да ползва приоритетното производство. Иначе жалбата в Страсбург ще се обяви за недопустима, защото не са се изчерпали всички вътрешни пътища. Но това предложение ми се струва неадекватно във връзка с един реален проблем. Но тук няма да навизна в подробности, защото ми липсва време. Искам да спомена един трети вариант в няколкото минути, които ми оставят. Според мен е за предпочитане да се предвиди механизъм не само на ниво Страсбургски съд, но на първо равнище ниво съюз. Например, да дадем възможност на Европейската комисия да поиска от Люксембургския съд да се произнесе върху съвместимостта на акт на Съюза с основните права или национална мярка, която е в приложното поле на правото на Съюза, когато има жалба, която вече е била обявена за допустимо от Страсбург. Комисията обичайно трябва да участва в е, подобни дела и така може да има възможност за преценка дали може да се отправи такава молба към Люксембург или не. И ако такава молба се отправи, тогава жалбата пред Страсбург може да бъде временно спряна, докато се чака люксембургското решение. И в случая, в който се установи нарушение на основно право, производството пред Страсбург вече ще може да приключи. А в обратния случай производството ще продължи. Чисто и просто. И така в заключение, господин председател. С тези няколко забележки исках просто да привлека вниманието ви върху проблем, който е свързан с правото на Съюза във връзка с присъединяването му към конвенцията. Това са реални проблеми и трябва да се обмислят и ако е възможно да се намерят решения. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря. За пореден път виждаме колко сложна е тази тематика. Поне сега имаме известна светлина, за да си прокараме път из тази правна джунгла. Малко време за дебат. Първо давам думата на господин Енгел, защото той има коментари по въпросите, които бяха зададени по-рано. Нямаше възможност да му се даде думата. Господин Даф ме попита за финансирането. Искам да отговоря на този въпрос. Първо ще отговоря по принципа, след това за практическите аспекти. По принцип, що се отнася до присъединяването на Европейския съюз към съвета на Европа, тук не говорим за брак, при който бедният младоженец очаква голямата зестра от богатата булка. Не, говорим за равенство на страните, така че ето един договор, който ще се основава на принципи. Европейският съюз получава средства от държавите членки. Съответно, бюджетът на съвета на Европа е доста по-малък от този на Европейския съюз. Но, присъединявайки се, трябва да кажа, че някои външни министерства на трети страни ще те имат малко по-различен подход. Средствата, които отиват в съда за правата на човека, жънат политически, политическа жътва. А, нещата не идват от самите принципи а от източното разширяване на съвета на Европа. То всъщност доведе и до източното разширяване на Европейския съюз. Самият аз, както и много други, искахме цяла Европа да се ангажира с опазване правата на човека и все още го искаме. Съветът на Европа искаше да приеме максимално бързо посткомунистическите страни, но техните държавни структури на този етап не бяха достатъчно зрели, за да може да се гарантират правата на човека. Има държави, където се подават изключително много жалби пред съда на правата на човека, защото в национален план не се изпълняват националните определения присъди. Така че света на Европа се надяваше дефицита на демократични структури в страни на изток от нас а, би могло да бъде гарантирано. И ако държавите се съгласят и подпишат конвенцията, то това ще бъде един лост за насърчаване на практически реформи и подобряване на защитата правата на човека в национален план. Това обаче доведе до една а, е, лавина от жалби пред съда в Страсбург. Бюджетът на съвета е една малка част от бюджета на Европейския съюз. Освен това, то е една малка част от бюджета на Международния съд. Защитата на правата на човека като че ли се предоставя много малко, за много дребна сума, почти без пари. Ако съдът може да избира собствените си кадри, да ги назначава и генералният секретар не се намесва във въпроси, свързани с кадровата политика, а това според мен нарушава конвенцията, то това няма да струва никакви пари. Съдът ще прави предложения за бюджет Комитета на министрите ще прецени колко всъщност ще му даде на базата на този проект бюджет. Но няма да е генералният секретар на съвета на Европа човекът, който ще може да прави изменения на проекто бюджета. Комитета на министрите ще го прави и това ще бъде правено по един открит начин, който а, е прозрачен по отношение на решенията, които се вземат. По същия начин по който а, се определят бюджетите в Европейския съюз. Що се отнася до статута на съдиите, Съветът на Европа вече предприе мерки. Както казах, тази обща сума, която се предоставяше сега, се превърна в заплата, в пенсионни осигуровки, в съответни разходи, които им се полагат. И накрая ако трябва да говоря за ефикасността на съда в Страсбург, не само съдиите са тези, които допринасят за неговата резултатност, а и цялата съдебна администрация. Следователно всички страни би трябвало да направят необходимите промени мисля, че Европейския съюз няма да плаща вноска при записване един вид или при за участие. А, нещата ще работят само ако всички си играем своята съответна роля. Политически погледнато, ако искаме в съвета на министрите да има промени, мисля, че тяхната роля може да бъде разширена и това ще защити още повече правата на човека. Господин председателя взима думата. Давам думата на госпожа Гало като съдокладчик. Имам въпрос към съдя Тимерманс. Много се радвам, че описахте механизма, защото ни показахте по този начин, че се крие, че, подроб, че в подробностите се крие истината. Как едно частно лице ще изглеждат нещата? И как можем да видим дали има някакъв смисъл това за средния гражданин? Ако следвам вашата логика, на първо място имаме принцип на изчерпване на всички средства за съдебна защита в националната държава. След като се изчерпят те, може би е необходимо да има преюдициално решение от Съда на Европейските общности. Това не е задължително, за националните съдилища. Може Националният съдя да поиска такова приоритетно решение и след това нещата се подреждат по друг начин. Но дори ако съдята поиска такова приоритетно решение и го получи и след това гражданина се обърне към Страсбургския съд, ако броим годините, аз мисля, че ще отнеме от 8 до 10 години минимум. Така че ако кажем на гражданите, че те получават една допълнителна възможност, но тази възможност отнема от 8 до 10 години, тогава не си мисля, че лесно ще ги убедим, защо това е добре за тях. Ето защо Бих искала да се обърна към всички съди, експерти, пък и политиците, разбира се, ще го направят и в нашата комисия по граждански свободи. Ще се опитаме. Да, ще се опитаме да изготвим едни механизми и вие да изготвите механизми, които да дадат повече гъвкавост. трябва да намерим нещо, което да бъде стимул за гражданина, защото му дава нещо допълнително. И това казах и в краткото си представене в началото. Трябва да внимаваме какви очаквания пораждаме у гражданите, защото хората имат много високи очаквания, ние заявяваме колко е важно това и аз наистина вярвам, че е много значима тази тема и ние трябва да го направим, но ето, но тогава, заедно с тези очаквания, трябва да им обясним как могат да използват наистина тези възможности. Преди да дам думата на колегата Месершмит, искам да припомня, а част от вас вече го знаят, че в края на тази сутрешното заседание ние ще предоставим малък прием и ще продължим след това да обсъждаме тези въпроси и по време на обяда. Господин Месершмит има думата. Искам да се върна върху тема, която ми се струва централна. От момента, в който имате спор между конвенцията и други разпоредби, има конфликт между разпоредби, коя инстанция ще се избере? Дали инстанцията, която предоставя най-висока защита, но може да има две страни, които да имат различни концепции за доброто или за злото. И в крайна сметка, кое ще е правото, което ще бъде най-подходящо? Нека да взема пример. Да се върнем на карикатурите в Дания. Някои могат да кажат, да, религиозният аспект Религиозната чувствителност е важна, но други ще кажат не, е по-важна е свободата на изразяване, така че трябва да се приложи член 10. Но мисля, че тук е прекалено лесно да кажем, че е, правният източник всъщност е да се каже е, този, който предоставя най-висока защита, точно той трябва да спечели. Трябва да се разгледат по-подробно обстоятелствата. Много е трудно да се разбере кое е по-подходящото право правото на жалоподателя или правото на ответника. И в крайна сметка не получихме конкретен отговор. Значи, ако имате хартата от една страна и от друга страна конвенцията, какво да изберем? Eh, и така, сега давам думата на господин Тимерман за отговор. Има ли други желащи да вземат думата? Преди да дам думата. Нека се пак да реагирам на това, което госпожа докладчика каза конкретно. Но както искате, оставам се във ваши ръце. Ще говоря на английски. Исках да ви прекъсна, защото имаше и друг експерт, който искаше да вземе думата. Тъй като това е последно, изказване. Може би, нека да дам първо думата, пък вие да говорите последен. Господин председателю, искам да отговоря на това, което беше изключително интересно в казаното на господин Тимерманс. Аз не мисля, че трябва да строим някакви а, огромни, енергоемки проблеми, така както и каза госпожа докладчика, защото става въпрос за изключително редки случаи. Страсбургския съд не тълкува националното право. И тя го каза, и в а, моя текст имате съдебна практика, така че само за случай, в който съдите в Страсбург е, ще полудеят и ще започнат да тълкуват правото, би трябвало да правим такива огромни конструкции и умозаключения, много сложни. И второ, но това е нормално сред научните работници. Аз мисля, така както и Оливия Дискутер каза, че техниките на изчерпване на вътрешните пътища за обжалване с оглед на настоящата съдебна практика са достатъчни. Казва се, че наистина не можем да имаме доверие върху Съда за правата на човека. Обаче да се изграждат някакви нови пътища и да се намират някакви производни решения, за да се стигне долу-горе до същия резултат, според мен е прекалено сложно, за да защитим някакви казуси, които са изключително редки. Аз се доверявам на съдиите на двете съдебни инстанции, и те са способни да намерят решение. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Тешуда, може ли накратичко да се изкажете, защото нямаме време а и господин Тимерман трябва да вземе. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо искам да подчертая нещо. Съда на Европейския съюз няма да бъде в положение, което да е радикално различно от това на други съдебни инстанции на държави членки на съвета на Европа вследствие на присъединяването. Има ситуации, в които конституционните съдилища не могат да се произнесат. Например, в Белгия има такъв конституционен съд и понякога съдиите, които трябва да отправят запитвания, не го правят. И по този начин белгийската държава се излага на риск. Преди Конституционния съд да се е произнесъл, съда в Страсбург да трябва да се произнесе. Това не е аномалия. Механизма на приодициалното запитване, което е механизъм между съдии, т.е. не е на разположение на гражданите, действително е механизъм, който съдържа този риск. Но нека да обясна сега пак, че е задължително за съдията да отправи такова запитване и е нарушение на правата да се откажеш да е, отправиш такова запитване, кога става въпрос за валидност на е, определен акт във връзка с решението на определен съдебен спор. Така че не можем тук сега да изграждаме някакви механизми, които да се опират на а, е, мисълта, че национален съдя няма да го прави. Ако един национален съдя не е задал запитването така, както го задължава 267 член от договор за функциониране и жалбата на гражданина в такъв случай би трябвало да бъде допустима в Страсбург. Това, както казват англичаните, е общо взето да добавиш обида към, към към друг вид обида, защото не само, че национални съдя не си е изпълнил задължението, а отгоре на всичкото, неговата жалба в Страсбург ще се окаже недопустима. И третата ми забележка е, че предложението с, за решение в случая ще бъде изключително тежко нарушение, защото ще имате 3 или 4 процедури, значи изключително тежко, пред Национален съд, пред Люксембургски съд по инициатива евентуално на Европейската комисия и може да се стигне дори до жалба от Европейската комисия срещу съдята на национално равнище, който е отказал да отправи продуциалното запитване. И мисля, че това са посоки, които ни довеждат до изключително тежки процедури. Господин съдя, имате думата след тези доста силни атаки, господин председателю, имам удоволствието, че мога да отговоря. Първо, да отговоря на професор Дескутер и за да отстраня недоразумението. Аз не съм защитил тезата, според която при липсата на приодициално запитване Страсбургския съд трябва да декларира недопустима жалбата. Напротив, точно това беше първия вариант, който аз предложих и отхвърлих именно такава ситуация. Това е неприемливо. Започвам с израза на професор Жаке за тези газови турбини, които искаме да построяваме изключително сложно. И въпроса на госпожа докладчика, който е съвсем логично. Дали действително не става прекалено дълго производството? Мисля, че трябва да установим каква е трудността? Трудността е характеристика на Съюза, именно защото имаме двоен път, когато институциите на Съюза взимат решения, което се успорва пред съдебна инстанция на Съюза, там всичко е много просто. Отиваш пред съда, има обжалване пред повишата инстанция и след това вече пътя е открит към Страсбург. Обаче, и е нормално. Когато нещата стават в държавите, тогава вече е трудно. Но това е спецификата на Съюза, защото по по-голямата част от случаите, действително, действията на Съюза се транспонират в националните законодателства. И точно там е проблема. едно просто транспониране на този механизъм за изчерпване на вътрешните е, средства за защита просто не е достатъчно. Защото е вярно, че има конституционни съдилища, които не са включени в механизма. Обаче все пак има върховни съдилища в държавите членки. Сега вярно е, че има изключения, но нека първо да видим правилото, преди да стигнем до изключенията. Значи има върховни съдилища, към които можем да се обърнем преди да стигнем до Страсбург. Точно това е основната разлика, защото няма възможност за гражданина да се обърне към Съда на Европейския съюз. Можем да кажем, добре, това не е проблем. Да, обаче не е. Проблем е. Защото в крайна сметка съда отговаря тук не става въпрос даже за самостоятелност, автономност. Не, просто става въпрос за отговорност на съда да защитава основните права на гражданите срещу някакви действия, които са несъвместими с тези основни права, така както е предвидено от законодателя. Така че, според мен, просто не можем да отстраним тази възможност и тази отговорност на съда. Точно за това направих такова предложение. И много се радвам, от реакциите, защото това ни дава възможност да поясним именно какво е това предложение. Това предложение не е газовата турбина, за която става въпрос. Защото нещата няма да са автоматични. Това не е също така производство за липса на разпоредба. Тук не трябва непременно да се променя договора, просто е достатъчно да се уреди в споразумението за присъединяване, защото е пряко свързано с проблематиката, свързана с присъединяването. Какво означава това? Значи, че се дава възможност. На Европейската комисия става въпрос за възможност, не за необходимост. Когато комисията установи, че има жалба пред Страсбург и че има истински проблем, истински спор, проблем, по който Съда на Европейския съюз не е имал възможност да се произнесе, тогава комисията може да иска становище, декларация от Люксембург. Не става въпрос за специфичен случай. Да се произнесе по този спор. И тази процедура не би трябвало непременно да е дълга. Може да се предвиди дори механизъм за бързо производство. Това съществува и в други сектори в самия съд. Това ми се струва правилното решение. Просто има предимства. Първо се решава проблема, който понякога е отстранен от съда, и второ се предвижда гъвкав механизъм, който не би трябвало да коства прекалено много време. Благодаря. Благодаря ви. Аз мисля, че приключихме тази сутрин. Малко пре Скочихме времето. Благодаря на преводачите, че останаха с нас. Ще продължим в 2 часа. И отвън има прием. Благодаря.